Uh, could I invite everyone to take their places? Ще ви помоля да заемете местата си. Е, много сърдечно ви поздравявам. Е, да, в този прекрасен е, ден, навън времето наистина е прекрасно, а ние ще заседаваме за първи път в първата седмица Няма да заседаваме в зала, в която има прозорци, за да се радваме на е, слънцето, което огрява извън тази сграда, е, улиците и градините. Така че спокойно човек може да си помисли, че е малко преди коледа, но а, е, ние сме в а, следобеда на един прекрасен слънчев, а, може да се каже летен ден. И така, имам няколко съобщения. Надявам се, че ще приемем е, дневния ред, е, но трябва да ви съобщя едно изменение. Е, предвиждаме в списъка на докладите за гласуване да гласуваме и по целия пакет за новата законодателна рамка, за която отговаря госпожа Дайонг, но няма да можем, тъй като е, ако си спомняте, най-вероятно сте известени вече, за това е, Корепер наложи всъщност е, едно забавене. Ще се проведе първо едно заседание на експертно равнище и в рамките на комитологията, процедурата по комитология ще обсъждаме въпросите заедно с експертите. Опитваме се да решим въпроса съвместно с председателството Страхувам се, че за да решим въпроса, ще трябва да проведем още едно заседание в по-тесен кръг с докладчика и докладчиците в сянка. Във всеки случай, е, по отношение на техническите аспекти на целия пакет, е, ние междувременно вече се бяхме споразумяли, но ето, че е, сега сме неприятно изненадани от решението на Корепер, който блокиран в края на юни работата по досието. Във всеки случай ще трябва да гласуваме по много други въпроси, които са свързани, да кажем, с обществените поръчки, с окончателното споразумение с съвета по този въпрос. Така че темите, които ще разглеждаме, ще бъдат не по-малко важни. На 27 август, е, е, в последната августовска седмица, е, наша делегация от Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите беше в Гърция на едно много успешно посещение. Срещнахме се с министър Кацас Хацидакис, ако си спомняте, е, е, колегата Костас Хацигакис е, бе наш колега тук в Европейския парламент, а сега е министър по економическо, економическо развитие и въпросите на развитието изобщо. Така че с него обменихме мисли е, по е, основните въпроси, свързани с развитието на гръцката економика. Министрът е много тясно свързан с нашия парламент, е, бе много откровен и много конструктивен в разговора ние сме първата делегация, първата комисия в Европейския парламент, която изпрати делегация е, в Гърция. Знаете, че от е, доста дълго време сме разтревожени за това какво се случва в Гърция най-вече в економическо отношение. Ще ви запозная с е, е, кратка информация за това посещение, което е, ще подготвя, за да се публикува и в парламентарното списание. Но е, дори да не прочетете списанието, ще имате възможност да прочетете информацията в документите за заседанията, които ще разпространяваме. Следващият месец е месец на единния пазар. Европейската комисия е започнала с редица диалози по тази тема в интернет. Аз съм сигурен, че Генерална дирекция пазар ще ни информира за всичко, което се случва в месеца на единия пазар, за всичко, което е предвидено. Но при всички положения това е една много интересна и полезна инициатива, защото ще се водят е, разговори по интернет, е, ще се проведе един диалог по различни въпроси, свързани с вътрешния пазар, с гражданите. И по този начин е, комисията се надява, че ще привлече гражданите в дейността на европейските институции във връзка с вътрешния пазар. През май и юни е, на заседанията ние разгледахме множество е, досиета, множество теми. Е, ще си ги припомните, като прегледате протоколите от май до юни, които сте получили и ако не постъпят възражения или предложения за промяна, ще смятаме, че са одобрени. А сега ще започнем с първата тема на доклад на Корнели Стейонг по Европейския план за действие в областта на търговията на дребно в пауза на всички участници. Тук са и докладчиците в Сянка. Чувате имената им. Моята скромна личност също е в групата на докладчиците в Сянка. От името на комисията ще чуем също становище. Госпожа Репинда ще ни информира за становището на Digimarket. Но след като чуем докладчика и докладчиците в сянка, ще имаме възможност да дадем думата и на комисията, и на всеки друг. Благодаря, Майкъл. А, аз имах възможност да се запозная с доклада, както и всеки от вас най-вероятно ще се спра на няколко кратки момента, които според мен са най-важни. Сектора на търговията на дребно е много важен за нашата економика. 15% от заетостта е, всъщност е, се дължи именно на този сектор. 11% от е, брутния вътрешен продукт също е висок дял и този дял дължим на търговията на дребно. Естествено, секторът е много важен за всеки гражданин, защото той отговаря за добрите услуги но той е, включва и много повече, освен предлагането на определени продукти е, на гражданите в непосредствена близост до тях. Е, има културни аспекти, има социални аспекти. Е, аз е, е, проявих желание да е, работя по този доклад по собствена инициатива след съобщенията на комисията по този въпрос е, и е, плана за действие в областта на търговията на дребно, но също и е, в резултат на е, зелената книга на комисията е, ми се стори, че е хубаво да засегнем и редица други въпроси е, и е, да настояваме за по-бързи мерки. Е, някои от колегите ми вече ми посочиха, че някои от параграфите са можели да бъдат малко по-подробни, да включат повече аспекти, но вие знаете, че обема на тези доклади е ограничен. Естествено, ако желаем да се спрем по-подробно на аспектите на устойчивостта, на, на културната, на социалната характеристика на а, сектора на търговия на дребно, а, ще надхвърлим а, много рамките на а, доклада. А, по собствена инициатива а, някои от а, въпросите е, са засегнати в други доклади, е, чието автори са други колеги от парламента и затова е, аз съм се ограничила малко в въпросите, които съм подчертал. Необходимостта от реформа в сектора на търговията на дребно е нещо, което според мен е много важно, защото като че ли вече сме свръхнаситани с хипермаркети, с големи вериги от магазини и би трябвало да върнем нещата малко назад, да се опитаме да се върнем към по-малките магазини, по-близо до гражданите, защото действително е, те предлагат много повече предимства когато наоколо има в даден район голям супермаркет, малките магазинчета започват да изпитват невероятно големи трудности да оцеляват при конкуренцията на големия магазин. Е, това се случва и във Франция, и в е, Англия, и на много други места. Е, печалбите за големия са много по-големи, малките имат повече трудности да оцеляват, така че би трябвало, имайки предвид и контекста на економическата криза, да спрем с свръхнасищането на пазара на големи магазини би трябвало да се обърне малко повече внимание на този въпрос и на оцеляването на сектора на търговия на дребно в условията на економическа криза. Нашата първа и основна цел е всъщност да оцелем, както се казва, да преодолеем кризата. Може би ние не сме най-компетентните в това отношение, но действително Настоящото е, управление на економиката в рамките на европейския семестър трябва е, да обърне внимание на е, необходимостта да защитим е, и по-дребните участници на пазара, да, се, е, да не се е, увеличават е, таксите, данъците, ДДС. Е, в моята държава, например, едно увеличение на ДДС с 2% се стовари най-вече като непосилно бреме на гърба на дребните търговци. И затова е, аз съм формулирал препоръката за е, въздържане от увеличаване на данъци. Предприемачите, е, търговците на дребно търсят е, е, собствени пътища за разрешаване на проблемите в условията на криза, да кажем, връщане към търговските улици, към търговските зони, към е, запълването на всеки търговски обект с е, стоки, с е, търговци и продавачи. Тоест, концентрирането на търговията на дребно в определени райони и улици. Това би могло да бъде подпомогнато, естествено. Всеки вид политика, свързана с търговията на дребно, би трябвало да бъде насочена именно към това, да, да има един търговски център като, е, или търговска улица е, в не непременно голям търговски магазин, в е, всеки район, близо до гражданите, до мястото, където те живеят или работят. Местните власти биха могли естествено да насочват с всичко, което предприемат в своята политика, развитието в желаната посока. Освен това, някои от мерките, които се предприемат на национално равнище от правителството, да кажем, биха могли да включват е, или изключения, или по-благоприятни условия е, за дребните търговци. Конкурентноспособността е нещо, което е, ги затруднява в момента. Така че това е един важен аспект, на който трябва да обърнем внимание. Естествено, е, доста самостоятелни, независими е, магазини е, се тревожат от конкуренцията с интернет търговията, защото малкия, дребния търговец, който има малък магазин, обикновено не може да издържи на конкуренцията на е, търговията в интернет или на големите е, вериги и големите е, хипермаркети, които е, използват двата канала за разпространение на стоките и в магазина, и в интернет. Ако вие сте в състояние, естествено, да имате вебсайт, да го поддържате, да предлагате част от продуктите си, поне ако не и целият асортимент и в интернет, изоставате. Вече не сте толкова конкретно способен. И губите част от пазарния дял, който сте заемали от пазарната ниша. Засегна съм и въпроса за франчайзодателите, франчайзополучателите. Няма да навлизам сега в подробности. Естествено, тук си струва да отделим малко повече внимание и на този аспект. Нека да подчертая още нещо много често, особено от е, е, по-десния спектър, е, включително и в Европейския парламент, чуваме гласове, които са против да кажем, екологичната политика против така, помощта за трети държави и така нататък. Разговарял съм с много представители и на сектора, и с трети страни и така нататък за да разбера кои са в крайна сметка е, най-добрите решения е, и най-добрата практика. Е, хубаво е да се обменя най-добра практика. кои като има доста търговци на дребно, които се стремат е, е, именно да действат на принципа на добрата е, практика. На 16 септември тук в Брюксел представителите на супермаркетите, на производителите и на посредниците, е, на прекупвачите, защото имайте предвид, че връзката между е, производител и супермаркет най-често не е пряка. Има твърде много междинни е, търговци. Но представители на всички тези категории или групи ще се съберат тук в Брюксел, за да обменят опит, да обменят и е, добрите практики, с които разполагат е, или са информирани за тях и да потърсят най-добро решение, е, включително и по отношение на прилагане на законодателството. Така че това е инициатива на е, пряко засегнатите, на участниците в този сектор. Трябва да се предложат, може би, определени механизми, е, но за момента аз се въздържам от е, конкретни предложения, защото би трябвало предложението за конкретни механизми да се базира на специфичната обстановка в всяка държава член. Е, възможно е, е в един миг е, и организациите на земеделските стопани, на селскостопанските производители също да се присъединят към опита за сдружение на всички участници в сектора за търговия на дребно, за да се потърсят решения. В някои държави членки е, е, се забелязва една тенденция за продаване на е, най-вече на хранителни стоки под тяхната себестойност е, цялата система, е, установена в тези държави членки е, по отношение на пазара на дребно и изкупуването на продукцията от производителите позволява една такава продаване на стоката под нейната себестойност, но аз смятам, че трябва да се предприемат мерки, за да предпазим и производителите, а също и търговците от подобни действия които много често са за сметка на качеството и на здравето и добрата услуга. Благодаря. Фу. Благодаря ви. Имаме 25 минути за коментари от докладчиците в Сянка. Виждам госпожа Тайлър, че иска да вземе думата някой друг, да иска време за изказване. Моля да вдигне ръка. Госпожа Кораца Билц ще бъде, ще бъде първа докладчик в Сянка на НП. Благодаря ви, господин председател. Нека най-напред да приветствам докладчика за отличната работа. Наистина ние споделяме по-голямата част от насоките. Изключително щастлива съм, че има голяма последователност с това, което прави парламента и комисията имаме и натиск от страна на заинтересованите страни за по-ефективен пазар на дребно в Европа. Идеята през 2011 година беше търговията на дребно да бъде издигната а, като приоритет в политиката на Европейския съюз. Във вашия доклад се вижда, че ние продължаваме да бъдем ангажирани, че ние се интересуваме и признаваме значението на търговията на дребно. А, бихме искали също така да се уверим, че кризата няма да се отрази на работните места сред търговците на дребно, защото това е възможно в рамките на кризата. По отношение на спасяването на дребните търговци, считам, че с плана за действие наистина успяхме да поемем прагматичен подход за начина по който да осигурим свобода и справедливост. Според мен спасяването на дребните търговци е много важно, включително и що се отнася до по-изолираните места и региони, където потребителите няма толкова голям избор. Най-добрият начин да направим това е да защитим всички чрез по-голяма отвореност, като подкрепим новаторството и предприемачеството, както и ти каза, Корнелис. Трябва да се уверим, че всички могат да бъдат конкурентоспособни. Не може да излезем от кризата, ако увеличим задлъжнялостта, т.е. ако позволим субсидиите и държавната намеса на местно равнище. За това съм съгласна, че не трябва да бъдем протекционисти. Сигурна съм, че ти си на същото мнение. Бих искала да кажа също така, че въпросът за економическите нужди е много важен. Той ме интересува. Аз съм и докладчик по директивата за услугите и там възниква същия проблем. не трябва да се стига до протекционизъм. По този начин ще създадем проблеми пред свободното движение на стоки, пред свободното движение на услуги и свободата на установяване. Считам, че това, което ти поясни и което високо ценя относно електронната търговия е изключително полезно. Електронната търговия не е заплаха, много хора се страхуват от нея, но ние не бихме могли да възпрем електронната търговия, защото тя е една положителна тенденция. Напротив, трябва да я насърчим. По въпроса за отношенията между бизнеса и аз съм на същото мнение – свърши времето за идеология, трябва да бъдем прагматични и да видим какво работи и какво може да бъде ефективно. Не трябва да наказваме големите търговски вериги и да гледаме на древните търговци като на жертви. Трябва да помислим какво можем да направим, за да се постигне по-голяма степен на прозрачност и по-голяма справедливост. Да видим какво работи не тук в Брюксел, а в истинския живот, извън Брюксел, в нашите държави членки. Трябва да позволим достъп до пазара на всички актьори. В това отношение наистина сме поели по правилния път. Затова, господин председател, ви приканвам да поздравите членовете на платформата за това, че приеха не само принципите, но и мерките за изпълнение. Надяваме се, че ще съберем всички необходими подписи, защото всички участващи се надяват, че се надява, че, че чрез конструктивен принос ще бъде възможно да се оправдаят очакванията и да се погасят опасенията на всички, така че всички да бъдат удовлетворени. Наистина разчитам на силната подкрепа на комисията, като се надявам, че оценката на въздействието ще окаже необходимия натиск и в крайна сметка се надявам, че ще имаме положителен резултат. Но към момента това, което е важно според мен, е да проверим резултата. Да не обсъждаме нещата на теория, дали се нуждаем от по-добро законодателство или не. Не, трябва да видим ясно, че нелоялните търговски практики са зачеркнати. Трябва да сложим край, т.е. трябва да се промени културния мироглед. Бих искала да подкрепя това, което каза докладчика относно устойчивостта. Много е важно търговците на дребно да поемат своята част от отговорността. Те правят това и ние трябва да им признаем всичко, което правят. Те го правят на доброволна основа. Трябва да продължат и ние трябва да продължим да инвестираме в научна и развойна дейност и да подкрепим енергийната ефективност. Подкрепям и това, което каза докладчика по отношение на етикетирането. Наистина много е сложен този въпрос. Комисията работи по него в момента. Човек може много лесно да се обърка с всички тези етикети, а това по никакъв начин не подпомага потребителите. Така че ще работя с докладчика и другите докладчици в сянка, така че тази тема да остане приоритет в дневния ред приоритет. Надявам се, господин председател, че вие ще приканите всички да се включат в кръглата маса на тема търговия на дребно. Тя ще бъде първата такава кръгла маса, която ще се занимае с справедливия пазар на дребно в Европа. На нея ще има участници от пазара, които ще ни запознаят с това, което правят, така че да можем да получим актуална информация за ситуацията. Ще разгледаме положителните страни, отрицателните страни, както и отношенията между предприемачите. Това ще бъде чудесна възможност за парламентарната ни комисия да видим къде точно се намираме и да помислим за това, което бихме могли да направим, за да подпомогнем търговците на дребно в Европа. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, казва председателя. Аз щях да го направя, но вие вече ме изпреварихте с съобщението. Всеки от вас, който би искал, би могъл да се включи на 26 септември в 3 часа на кръглата маса. Тя ще се излъчва и по интернет, така че ам, всички сте добре дошли, както в залата, така и пред екраните на 26 септември. Госпожа Перес. Благодаря ви, господин председател. Бих искала най-напред да изразя своето възхищение от балансирания текст, който е изготвил докладчик. Аз съм съгласна с почти всичко, което се казва в документа. Търговията на дребно е от съществено значение за растежа и за производителността на предприятията. Търговията на дребно е много важна, също така с оглед и на екологосъобразната економика. Също времено обаче се намираме в контекста на економическа криза и на бюджетни съкръщения. Търсенето все повече намалява. Цели месеци, че дори в продължение на години цифрите в това отношение падаха. Ето защо и работните места в този сектор намаляват. Това се отнася най-вече, е, тази тенденция засяга най-вече самонетите лица. Докладчика е прав, като каза, че град, в който няма магазини, е мъртъв град. Ние трябва да направим така, защото малките предприятия да оцелеят. Големите а, магазини, както и големите супермаркети, също трябва да продължат да съществуват, у нас продажбите намаляха с 10,6% в сектора за търговия на дребно. Ето защо това съобщение на Европейската комисия идва в точния момент, според мен. Същевременно обаче считам, че трябва да се постави акцента върху следното – Последствията на економическата криза в този сектор доведоха до увеличаване на данък добавена стойност, както и увеличаване на някои други данъци, включително и на кредитите. Имаше доста злоупотреби в областта на търговията на дребно. Злоупотреби от социално естество, като жените, които са най-уязвимата част на обществото, пострадаха най-тежко. Трябва да избегнем злоупотребите, както и незаконната търговия, да премахнем административните пречки, които стоят пред древните предприемачи. Трябва да се погрижим за най-уязвимите търговци, търговците на дребно. Трябва да помислим и за доставките. В доста области се нуждаем от законодателство. Необходимо е също така да помислим за начина по който бихме могли да а, релансираме отново търсенето, а, да помислим как бихме могли да премахнем административните а, пречки. Можем да законодателстваме в много области, можем да помислим за градоустройството, за опазването на околната а, среда, както и за опазването на културните ценности. Това, което ни представи докладчика като инициатива е просто първата стъпка, но трябва да бъдем по-амбициозни в това отношение. Трябва да се занимаем и с нелоялните търговски практики. Те са основната пречка, с която трябва да се справим. Необходимо е да избегнем всякакъв вид злоупотреби в търговията на дребно. Не трябва да забравяме също така и по-голямата осведоменост на обществото. Още веднъж бих искала да благодаря на докладчика за а, неговия доклад и а, още сега бих искала да обявя, че ще внеса изменения. Благодаря господин Лохигард от АОДЕ. Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам да бъда кратък. Аз също бих искал да благодаря на докладчика за добре балансирания доклад. Мисля, че докладчика е засегнал някои от най-важните аспекти на тази толкова важна тема. Аз също съм притеснен от положението на а, търговията на дребно. У нас в Дания срещаме същия проблем и в момента мислим как бихме могли да избегнем последствията от економическата криза. Ще ви дам един пример. Ние също водим много дискусии по въпроса за малките магазини в а, градовете и а, мисля, че всички в този, тази комисия сме съгласни, че трябва да се направи нещо по въпроса. Може би ще има несъгласие относно методите, които трябва да използваме, но в общи линии сме съгласни. Съгласни сме с госпожа Перес и това, което тя каза. Протекционизма не е решението. Но тук не става въпрос за протекционизъм. Сигурен съм, че господин Де Йонг имаше предвид точно това. Изходната точка е добра. Просто трябва да помислим какво означава това на практика. Групата на либералите ще подкрепи всяко едно добро решение, което не е свързано с протекционизъм или държавна намеса. Друг е въпросът какво можем да направим на европейско равнище това отношение ще започна с няколко коментара по отношение на насоките, които изготвихме в нашата група. Основните приоритети трябва да бъдат прозрачността, ефективното прилагане и използването на съществуващото законодателство. Защото вчера на изслушването, което имахме, всички чухме, че има много проблеми в държавите членки има тенденция а, от страна на държавите да защитават този сектор на известни равнища и това не дава добри резултати. Това са констатациите на някои членове на този сектор. Така че в това отношение ще внесем някои изменения. На трето място, среда, създаването на среда, в която може да процъфтява електронната търговия. Забелязвам, че докладчика също упомена електронната търговия. Много се радвам да чуя, че вие не сте против нея. Не, че съм очаквал да сте против, но беше добре, че я упоменахте. И по този въпрос можем да поработим. Тук също ще внесем някои изменения, защото в крайна сметка електронната търговия е пътя напред. Мисля, че целият този сектор трябва да осъзнае, че и дребните актьори и по-малките работни места са важни. Този сектор също трябва да направи нещо, за да може да превъзмогне а, понякога културната бариера, която съществува. А, знам, че това е основен проблем включително и проблем на поколенията, защото хората от моето поколение трудно могат да разберат защо трябва да се затворят тези магазинчета и защо хората трябва да се насочат към електронната търговия. Бихме могли да създадем един вид рамка заедно с сектора. Това е предпочитания начин за действие, според мен. По въпроса за законодателството, необходимо е да създадем условия, които да позволят този сектор да процъфтява и да прояви пълния си потенциал. Отворения подход е пътя напред. Можем да работим заедно с а, търго, търговците на дребно, за да помислим как да постъпим. Търговците на дребно трябва да приемат, че трябва да има известно законодателство в това отношение, но трябва и да обещаят, че ще спазват сега действащото такова. Разбира се, ще има последствия за държавите членки, които не спазват сега действащото законодателство. От няколко години настояваме на това и е крайно време да предприемем конкретни мерки. Ще приключа до тук. Имам коментари по доста от параграфите, но мисля, че не сега е момента да правя тези коментари, така че ще спра до тук. Благодаря. Good, thank you very much. Yeah. Много благодаря. Разбира се, ще предвидим и време за обсъждане на всички изменения, така че сме предвидили това време за ноември. Госпожа Руле. Ще бъда кратка, тъй като няма много време. Благодаря много на господин Де Йонг за този е, балансиран доклад. Поставям ударението върху уравновесен балансиран. Е, Също времено има много спорни въпроси. Ние знаем, че едва ли има друга сфера, в която да има толкова различни мнения. Само в последно време, през последните дни, при мен пристигат много предложения и писма с такива предложения да се промени това е или друго. Но междувременно проучих много добре и много внимателно доклада и мисля, че действително той е толкова балансиран, че не си струва да внасям допълнителни изменения план за действие на европейско равнище в полза на всички участници. В полза на всички участници това е изключително важно и се обръщам към моята колежка от лявата страна, от или по-скоро от дясната страна на залата. Да, участвахме в дискусии, в които сме спорили именно за това дали е, нещата са от, от полза за всички. Е, Естествено, че е, има специфични проблеми, да кажем, на земеделските стопани, на хората, които работят в селско-стопанското, е, в селското стопанство, но е, в рамките на е, ограничения обхват на един подобен доклад, мисля, че господин Де Юнг се е справил чудесно и действително по един много уравновесен начин е представил нещата. Точка 9 е, може би трябва да бъде обмислена още веднъж много внимателно. Там става дума за правата на градовете и на е, общините и за това как е, е, биха могли да се планират или да не се планират е, новите търговски зони. Е, много внимателно а, изслушах казаното от господин Де Юнг. Действително трябва да е на лице една разумна, а, едно разумно съотношение между големи и малки магазини. И не бива да поставяме акцент единствено върху голямото, върху хипермаркетите, но планиране все пак в някаква степен е необходимо. Благодаря ви. И аз ще позволя да кажа няколко думи като действаща докладчик в сянка по това досие. Както знаете, то много живо ме интересува. Най-напред бих искала да благодаря на всички работили по него. Смятам, че да се обърне повече внимание на всички изети в сектора с търговията на дребно, не само в областта на хранителните услуги, но хранителния сектор, но и останалите е много важно и мисля, че всички много ангажирано работиха в тази насока. Денис, смятам, че доклада, който си изготвил е отличен и напълно отговаря на балансираният подход, който имаме към този въпрос. И смятам, че въпреки ограниченията за броя на думите на този доклад, си успява да засегнеш по отличен начин много важни въпроси. Ще спомня няколко елемента. Първият е свързан с начина по който функционира пазара на хранителните стоки. Мисля, че тези от вас, които са разгледали проучванията са наясно, че разликите в цените за съществени, за най-прости продукти са много големи, което показва, че пазара не функционира в интерес нито на потребителите, нито на самата врига за доставки. Мисля, че може да направим много интересни ам, изводи Мортен спомена работният ни обяд вчера, на който присъства и Денис, който беше много интересен и се говореха за географски особености, например, и възможности продуктите на местните производители се продава в района преди да попадне в веригата за разпространение, което според мен е много интересна възможност. Имаше и въпроси повдигнати от колегите от държавите от Източна Европа, които твърдят, че може да има разлика в качеството на продуктите, които носят една и съща марка в различните държави членки няма научни данни, които да доказват това твърдение, но тези от нас, които по-често пътуват на мисии, също са забелязали подобна тенденция. Това е въпрос, който засяга по-скоро общия пазар на продукти, стоките, отколкото общия пазар на услугите. Тук се повдигат и въпроса за контролът и качеството на продуктите, които са много важни за търговците на дребно. И мисля, че трябва да всъщност да разширим малко правомощи да си в областта на контрола на качеството. Ще внеса изменения в тази насока. Поздравявам ви също така за това, че за първи път внасяте изменение свързано с франчайзинга. Както знаем, франчайзинга е много важен механизъм, който дава възможност на редица търговци да започнат своята да основат със свое собствено предприятие за търговия на дребно. И смятам също така, че когато франчайзинг функционира добре, той допринася за цялостното добро състояние на економиката. Трябва действително да разгледаме въпроса с лоялната конкуренция, различните споразумения, които се сключват там. Това е въпрос, който трябва да се разгледа по-внимателно, но като цяло много се радвам, че засягате този въпрос в доклада ви. казах вече, ще внеса няколко предложения по тези два въпроса. И накрая по въпроса за електронната търговия. За целия сектор на търговията на дребно иновациите са много важни и за това основната ни цел за насърчаване развитието на този сектор и за неговата усочив е много важно да се говори с електронна търговия. Важно е да насречаваме нови търговци да се обърнат към тази практика. Неважни изводи от посещението ни в Гърция миналата седмица дойде от гръцките профсъюзи, които ще публикуват свой доклад тази седмица, ако не се лъжа. Много се твърди, че един от проблемите на гръцката економика е липсата на конкуренция в някои отрасли. Те ни разказаха също така за проблемите, които е имало при навлизане на нови играчи в дадени отресли. И е интересно, че господин Хатидзаки с министър, с който се срещнахме, се опитва да разреши този въпрос и дори поканил експерти от ОИСР, които да разгледат отделни отрасли. И това ме връща обратно на коментара ми за сектора на хранителни стоки. Може действително е важно да разгледаме особеностите на географско разделение или някои методите и практики, които обесърчават навлизането на нови играчи на пазара, са важни елементи, които трябва да се разгледат. Може би сега е момента да помолим и колегата и представителите на комисията, който отговаря за тези въпроси, да ни отговори. Съжалявам, че започваме да изоставаме от графика, но все още има още малко време. Имам е, трима записали се за изказване. Ще ви помолям да бъдете по-кратки. Ще имате възможност да внесете измененията си после. Поред с господин Штайлер, господин Абейла и, господа, и господин Панцери. Някой друг иска ли да вземе думата? Последна възможност? Не, добре, госпожа Стайлор. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на нашият докладчик. Докладът ви наистина е много добър. Забелязвам, че защитавате правото на местните органи за самоуправление да насърчават търговците на дребно. Мисля, че това може да се използва с различни схеми и инструменти. Направихме подобна схема в моят роден град, който дава възможност на млади предприемачи да имат възможност да започнат своят собствен бизнес. Смятам, че е много важно да уменяме подобни иновативни идеи, тъй като се случват много хубави неща и трябва да ги споделяме. Не знам, може да организираме някакво състезание, някакъв конкурс на европейско равнище, защото има много богати идеи, има много богат опит, който трябва да бъде споделен. Може би трябва да се създаде Знаем всъщност, че ще започне тази работна всяко равнище за търговията на дребно, под егидата на комисията през месец декември. Това е въпрос, който може да се интересува тази група. Смятам също така, че трябва да има независим омбудсман относно нелоялните търговски практики в областта на на продажбата на хранителни продукти. Това беше идея, която вече беше предложена и аз се поддържам. А по въпроса за работната група за търговията на дребно на комисията, може би те могат да малко повече подробности как върви подготовката и, и каква ще бъде дейността й. Още веднъж благодаря на докладчика и с удоволствие ще следя напредването на тази дума. Благодаря ви госпожа Завела. Благодаря ви, господин председател. Във всички изказвания до момента се спомена по един или друг начин електронната търговия. Направиха се много уместни коментари по отношение на плана за действие за търговията на Требно. Струва ми се обаче, че тук нещо липсва. Ще подигна въпроса за по-големите, за големите вериги търговци на дребни, ще премина от малтийски на английски. И така, както казах, ще говоря за големите търговци на дребно. Всъщност, комисията изхожда от идеята, че има пречки и ограничения за търговците за да преминат към електронна търговия. Не се обаче засяга другия въпрос, че самите търговци избират къде да развиват своята дейност. Това е един от основните принципи на единния пазар и много често това води до дискриминация на периферните страни, като Малта, например. Много често търговците не искат да се установяват такива държави. Нееднократно съм споменавала този проблем и представители на комисията са ни обещавали, че ще направят каквото могат по въпроса. Тоест да се разреши проблемът с големите вериги от търговци на древно. Благодаря ви. Благодаря ви. Действително, въпросът за географската дискриминация вече беше засегнат в работната ни група по електронна търговия и един цифров пазар, защото имахме конкретни данни за съществуването на тази дискриминация и на вебсайта може да намерите много интересни данни по този въпрос. И сега думата е господин Панцери. Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко. След всичко чуто до тук, мисля, че господин Дейонка наистина е свършил отлична работа. Съгласен с по-голямата част от казаното до момента. Не можем само да се опитваме да намерим доброто равновесие между големите търговски вериги и търговците на дребно. С ваше позволение ще направя няколко предложения. Смятам, че трябва да имаме един по-общ подход – в частност по отношение на социалния аспект на търговията на Дребно. Предвид демографската развитие, свързано с застаряването на населението, имаме нужда от търговци на дребно, особено в големите градове в големите градове, търговците на древно се сблъскват с, с доста проблеми, но едновременно с това те са играят изключително важна роля и са елемент на сигурност в този вид населени места. Ето защо би било уместно да се обърнем към местните органи за самоуправление и да ги насърчим да изготвят планове за действие, които да насърчават търговците на древно. По този начин не поставяме под въпрос правата и правилата на свободния пазар, просто се опитваме да насърчим търговците на дребно. Благодаря ви. Виждам, че представителят на комисията е сред нас. Съжалявам, не мога да ви дам много време за изказване, но ще се радвам, ако можем да ви чуем. Аз надявам, че по-нататък ще има повече възможност за изказване. И така дам думата на госпожа Мария Райбиндър. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда кратка. Uh, Благодаря на докладчика за чудесния текст, който до голяма степен е, е в съответствие с е, вижданията на комисията по отношение на този сектор, който е много важен не само за економиката, но и за заетостта. Е, малките и дребните предприятия всъщност е, е, са най-характерни за този сектор. Така че една голяма част от мерките на комисията, е, предложени от комисията по отношение на МСП, се отнасят най-вече до сектора на дребната търговия. Естествено, това са решения, които са взети и на високо равнище. От това, което чух, разбрах, че всички осъзнават необходимостта от реформи и от необходимостта от иновативни платформи в рамките на този сектор. Комисията предвижда съответните мерки по отношение на малките и средните предприятия. Ще се върна към този месец, посветен на единния пазар, за който говорихте вие, господин председател. Да. И си позволявам веднага да ви призова да се включите в тази интернет инициатива. Нека се спра на а, редица въпроси, които бяха засегнати по време на дискусията във връзка с а, търговските практики. Комисията подкрепя доброволната инициатива на участниците в сектора на търговията на Дребно насърчава тази инициатива. Ясно е, че самите участници би трябвало да бъдат много активни и те вече са започнали да действат, така че предстои да се извърши много е, съществена дейност в това отношение. От друга страна, ние проведохме нашите консултации по Зелената книга и е, лоялните търговски практики и нашите консултации показаха във връзка с е, всичко, което каза и господин е, Де Йонг, е, че е, трябва да ускорим процесите. Е, на Всички е, изследвания, които бяха проведени, всички консултации показват е, необходимостта от е, действия на европейско равнище, включително и във връзка с разширяването на Съюза. Още а, нещо във връзка с продажбата под себестоиността на продукцията. Действително става дума за един много сложен въпрос. Много от държавите членки междувременно а, осъзнаха, че е необходимо да променят законодателството си, за да се справят с този проблем. В част от държавите членки положението е много-много по-лошо, отколкото в други. Затова комисията смята, че би трябвало да се отправят конкретни препоръки във връзка с наблюдаваната тревожна тенденция за продажба под себестойността, която подкопава и основите на малките и средните предприятия и най-вече на търговците на древно. При всички положения, когато говорим за законодателство на европейско равнище в това отношение, трябва да имаме предвид спецификата на отделните държави. Франчайзинга бе споменат на няколко пъти. Но струва ми се, че в дискусията не се спряхме по-подробно на този въпрос. Необходими са допълнителни разяснения за това какво точно а, има предвид и докладчика и останалите участници в дискусията? А, ограниченията относно а, така, веригите за разпространение. А, било териториални, а, локални ограничения, да. А, Различни са цените, е, различни са и пътищата на разпространение в отделните държави членки. Е, По ред е, причини някои не се чувстват много мотивирани да предприемат нещо на европейско равнище, но струва ми се, че в Зелената книга вече сме се ангажирали да се занимаем с този въпрос по-подробно. При всички положения, на пръв поглед, нещата изглеждат малко по-лесни, отколкото в действителност. Групата а, на високо равнище, която разглежда въпросите на търговията на дребно, е разгледала а, редица от въпросите, които бяха поставени в дискусията. Естествено, ясно е за всички, че е, в никакъв случай не бива да омалважаваме сектора. Знаем, че е, и това установи и групата на високо равнище, че в бъдеще предизвикателствата няма да намаляват. Е, в контекста на кризата проблемите се задълбочиха. Нека да не продължавам с а, допълнителни обяснения по тези въпроси. Във всеки случай ние сме в непрекъснат контакт с представителите на сектора. Получаваме а, много писма, получаваме различни предложения и продължаваме работата по това досие. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви и аз. Извинявам се прекалихме малко с времето, но беше важна дискусията. А сега трябва и да гласуваме, така че нека продължим напред. Благодаря на господин Де Йонг за това, че ни позволи да спестим малко време, като не взе думата след дискусията. Сега, за да сме наясно, крайен срок за внасяне на измененията 10 септември, следващата седмица. Всички вие сте имали възможност да се запознаете с доклада. На 25 и 26 септември ще разгледаме тези изменения, а компромисните изменения на, на 9 ноември ще гласуваме крайния текст. Може би ще може да на 17 октомври да обсъдите някои неща с колежката от Малта. Парламентарната комисия по заето също ще бъде включена. Сега нека да преминем към гласуване. Първо ще гласуваме по общия бюджет на Европейския съюз за 2014 година. Госпожа Пелч е нашия докладчик. Госпожо Пелч, желаете ли да кажете нещо преди да гласуваме? Не. Бих искал да се уверя, че докладчик е съгласен. Листа за гласуване който, с който разполагате. Виждате в него, че първо ще гласуваме по бюджетната линия. Така че ви предлагам да погледнете страница четвърта и бюджетните редове. Трябва ли да ги гласуваме по-отделно? Кой води социалистите днес? Може ли да гласуваме всички бюджетни редове заедно? няма несъгласни, така че гласуваме всичко на страница четвърта. За, против, въздържали се, приема се. Благодаря ви. Преминаваме към резолюцията. Изменение първо за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение второ, Шмидт за, против, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение четвърто за, против, въздържали се, приема се. Изменение пето за, против, въздържали се, отхвърля се, за. Изменение шесто против, приема се. Изменение седмо пада. Не, не пада. Може да го гласуваме. Изменение за гласуваме, за, против, Нека да проверим по електронен път, защото не съм сигурен за резултата. Моля, гласувайте. Изменение 7 на господин Шмидт. 28 гласували, 15 за, 12 против, 1 въздържал се. Изменение 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, отхвърля се. Изменение 11 за, против. Отхвърля се 12 за. Не, оттегля се изменение 13 за, против. Отхвърля се. Не, приема се, поправя се председателя. Да проверим ли? Нека проверим. Начало на гласуването, изменение 13. Край на гласуването. 29 гласували, 16 за, 13 против. Продължаваме с изменение 14. За. Против. Отхвърля се. Изменение 15. За. Против. Приема се. 16. За. Против. Отхвърля се. 17. За. Против. Приема се. 18. За. Против. Отхвърля се. 19. За. Против. Отхвърля се. Гласуваме по становището като цяло, начало на гласуването. 29 votes. 29 са гласували. Край на гласуването. 25 гласа за, 2 против, 1 въздържал се. Приема се становището. Благодаря на докладчика. Now we move on now to... Преминаваме към формалното приемане на три важни доклада по обществените поръчки. Мисля, че всички вие ги следите внимателно. Текстовете по тези доклади приключиха преди лятната почивка. Нуждаехме се от известно време, за да ги финализираме. Имаше някои малки промени, които трябваше да бъдат въведени но мисля, че всички ще бъдат удовлетворени от докладчика. Ще дам думата на докладчиците и на някои от докладчиците в сянка, ако желаят. Нека да чуем Марк Тарабела най-напред, защото трябва да гласуваме класическата директива и директивата за комуналните услуги. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Да, наистина гласуването ще бъде кратко. То беше доста дълго през декември и през януари, но все пак успяхме да стигнем до компромис на времето по трите доклада. Моя и този на Филип Жива. В пленарна зала ще имам възможност да се спра по-подробно на темата. Ще имаме някои допълнителни минути за нашата група. Ще разгледам някои ключови елементи сега, но по-подробно ще се спра в пленарна зала. Подизпълнителите, по-голямата прозрачност, най-изгодната економическа оферта и така нататък понятия, които стават все по-общи. ще се налагат по-големи санкции, ако офертите не отговарят на а, искането. Направили сме крачка напред във връзка с а, възлагащите органи. По социалните услуги, спомняте си, имаше един член 17.2, който беше доста спорен, който сега не е в текста, но а, трябваше да внимаваме. А, какво ще се случи при транспонирането на тази разпоредба. Идеята беше да се даде известна гъвкавост на социалните услуги, но ще се спра в по-големи подробности в пленарна зала. Сега, господин председател, бих искал само да кажа, че за пореден път бих искал да благодаря на докладчиците в Сянка за дългата а, и упорита работа. Господин Кройцман, Еди Руле, докладчик на а, становището по собствена инициатива, господин Де Йонг. А, и вас ви забравя, господин председател. Извинете, аз не, че съм ви забравил, съвсем не ви забравям. Вие, освен докладчик, сте председател на парламентарна комисия ИМКО, така че исках и вас да поздравя защото, доколкото разбирам, сте решил да се пенсионирате след този мандат. С голямо съжаление научих тази новина, така че бих искал да ви благодаря горещо за начина по който водихте дискусиите с, с съвета. Имахме различни позиции в а, това отношение. А, по отличен начин се изготвяха заседанията преди срещите с съвета. Благодаря и на докладчиците в Сянка. Можех да упомена и Филип Дежива, както и а, колегата от Италия. но парламента наистина действа единно. На моменти позицията на съвета преобладаваше, но в крайна сметка парламента като цяло успя да удържи фронта благодарение на изключително добрата подготовка. Благодаря също така и на комисията, тъй като тя лансира това законодателно предложение през 2011 година. Предложението първоначалното беше отлично. Ние го преработихме в някои отношения, защото е много важно да се дават силни сигнали, нещо, което не забравяме. Доклада е много важен, защото той засяга обществените поръчки в Европа, които са 19% от брутния вътрешен продукт на Европа. За това трябва максимално добре да се инвестират публичните средства. Струва ми се, че свършихме отлична работа, трябва да бъдем, трябва да бъдем скромнички, не сме открили осмото чудо на света, но в крайна сметка всички економически оператори, е, възлагащите органи, всички кандидати за обществени поръчки ще бъдат удовлетворени. Трябва да благодаря също така и на целият персонал, асистентите, госпожа Ченцони, която свърши отлична работа, включително и в рамките на преговорите. Благодаря и на Сантино от моята група, който също беше забележителен в рамките на преговорите. Всяка една група а, работи отлично, включително и вие, господин председател. Целият ни персонал беше на високо равнище, съвсем не ни беше лесна задачата а, да отстояваме позицията си пред съвета, но дадохме много ясен сигнал. Може би говорих доста дълго, но си заслужаваше, защото сме посветили стотици часове, тонове хартия и много месеци упори труд на а, тази тема, така че си заслужаваше да ви отнема малко време. Благодаря на всички за отличното сътрудничество. Um, и аз много ви благодаря. Благодаря ви за на... За мен беше огромно удоволствие да работя с, с вас като докладчик, а, реших да се откажа просто защото никога няма да се сблъскам с толкова голямо предизвикателство, колкото обществените поръчки, ако не броим концесиите, разбира се, които се оказаха още по-голямо предизвикателство. Затова сега давам думата на Филип Жуван. По отношение на концесиите имахме много сериозното предизвикателство да преструктурираме цялото предложение, така че ще ви дам а, думата така да кажете нещо за вашият доклад, след което ще гласуваме и двата доклада. Филип, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да успокоя колегата докладчик. Може би това наистина не е осмото чудо на света, но не се притеснява и останалите седем чудеса на света и без това вече не съществуват. Така че се надявам ние да сме създали нещо малко по-устойчиво. А какво всъщност постигнахме? Създадохме един е, европейски законодателен акт, който е свързан с услугите. За момента работехме при по отношение на строителните дейности, с е, законодателството за обществените поръчки, а сега разполагаме с отделно законодателство, което е много важно. Надяваме се по този начин да сложим край на десетки години на проблеми с съдебната практика, тъй като ние, европейските граждани, всички местни органи за самоуправление и обществените власти, както и предприятията, които оференти за обществени поръчки, много често бяхме принудени да се обръщаме към съда за тълкуване на законодателството. Ето защо взехме решението да променим законодателството и да гарантираме правна сигурност. Няма да се връщам на всички важни членове, тъй като, както казахте, както и каза и ти, Марк, работата беше изключително дълга, дори не ми се мисли за купищата хартия, която използвахме, но крайният резултат е един добре балансиран текст. Припомням ви, че преди година, година и половина позициите по отношение на концесиите бяха почти напълно противоположни, а сега успяхме да постигнем споразумение по една общ, един общ подход, който надявам се в някаква степен да удовлетворява всички ни. Не сме приключили още напълно работа, но това, което успяхме да постигнем, не си незабележително. Благодаря на всички ви за направените отстъпки и проявеното разбиране. Благодаря на докладчиците в Сянка, които разбира се бих могъл да цитирам, колегата Харпър, колегата Бусови, колегата Панцери, госпожа Руле. Благодаря и на екипа на Мишел Барние, който ни помогна много в работата по това досие. И разбира се, трябва да благодаря и на слушателите ни, а аз държа да благодаря на собственият си екип и екипа за техническа подкрепа на групата на НЕП, който много ми помогна. Мисля, че наистина положихме много усилия и те не останаха на празни. Може би не успяхме да постигнем максималното, но не бива да съжаляваме. Действително поставихме първия камък на една много забележително творение и се надявам за бъдещето да се разраства все повече. Благодаря ви. Благодаря. Филип, и аз искам да благодаря на представителите на комисията на госпожа Шиковска. А сега нека пристъпим към самото гласуване. Всъщност ще гласуваме три пъти. Ще го направим по електронен път. Първо гласуваме по класическата директива. Yes, we do. I think we take to turn electronically, I think. Електронно гласуване трябва ни официалните бройки. Прекратете гласуването. Приема се 29 гласа за, един против и един въздържал се. Сега гласуваме по директивата за а, обществените услуги. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Същият резултат. И накрая гласуваме по директивата за концесиите. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 26 гласа за, 2 против и 1 въздържал се. Благодаря на всички ви. А също държа да, да благодаря на служителите на комисията. Виждате Марио, Александра, Джулия. Благодаря и на Клемантин. Той имаше той вече не работи сред нас, но беше с нас през месец юни. Изключително много ни помогна. Мисля, те заслужава да ги аплодираме. Good. Um, well, thank you all very much indeed. Um, we, um... Благодаря на всички ви. Никой не знае още кога ще се гласува текста в пленарна зала, но ще ви осведомим своевременно. Надяваме се, възможно най-скоро да гласуваме целият този пакет в пленарна зала и съм сигурна, че ще продължите много активно да взимате участие в по-нататъчната работа по досието, за което ви благодаря. А сега ви предлагам да продължим с следваща точка. Госпожа Ройтова днес не е сред нас. Така че ще кажа с няколко думи защо няма да гласуваме по новата законодателна рамка днес. А госпожа, който всъщност е вече сред нас, искате ли да вземете думата? Преди малко обясних накратко защо се стигна това забавяне. Не искате думата? Добре. Благодаря ви. Постоянното забавяне и отлагане по една толкова важна директива която трябва да ни даде възможност да нормализираме и хармонизираме тези продукти, съгласно директивата, прията през 2006 година, е, нещо, е много отрицателно развитие. Ако не чуем някакви много ясни насоки от страна на съвета и Европейската комисия, моето предложение е да влезем в преговори с бюрото и с координатите. Координаторите, извинете, аз имам няколко предложения, но все още изчаквам председателят. Доколкото разбирам, има някаква има някакъв нов вариант а, за преговори, но държавите членки са против една точка от а, едно от съображението от преамбюла. Това е информация, която към момента. Ще продължим работа, но съм съгласен с вас. Положението е силно незадоволително. Нека да продължим с следващата доклад за гласуване. Ще помоля комисията да приеме един устен въпрос, който беше обсъден вече с координаторите, който е свързан с практичната работа на Европейската комисия, свързана е с единият пазар и Европейската економическа е, Когато економическо пространство в и Швейцария. Текстът вече беше договорен между представителите и координаторите на отделните политически групи. Господин Шваб, искате ли да поставите текста? Изглежда няма нужда. Добре, кой е за приемане на устният въпрос? Всъщност по-добре е да го приемем с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с 29 гласа за, 28 гласа за, 1 глас против. Ще го изпратим към... Ще продължим разглеждането този въпрос в пленарна зала и ще видим дали то ще допринесе към дискусията. А сега продължаваме с становището на господин Коферати относно програмата КАРС 2020 година. Така, всички разполагате с списъка за гласуване. Госпожа Кофелати не е тук. Предполагам, че госпожа Тайла ще води гласуването от негово име. Добре, нека пристъпим незабавно към гласуване тогава. Компромисно решение 1. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 3-4 падат. Изменение 5. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. Устно изменение към изменение 8 от господин Борисов. Разполагате с текста в списъците за гласуване. За изменението изменение. Против. Приема се. Компромисно изменение 3 е за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 4 за. Против. Приема се. Пето за. Против. Въздърж... Приема се. Шесто за. Против. Приема се. Изменение 19 за, против, отхвърля се. Изменение 20 от докладчикът за. Мисля, че трябва да проверим електронно това изменение. Гласуваме изменение 20 за, против, приема се. Компромисно изменение 7 за, против, приема се. Изменение 25 за против. Приема се. Компромисно изменение 8 за против. Приема се. Изменение 27 за против. Отхвърля се. Изменение 30 за против. Отхвърля се. Компромисно изменение 9. Имаме разделно гласуване, поискано от групата на консерваторите и реформаторите. Започваме с компромисно изменение с изключение на думите Including Legislative Act. За, против, приема се. А сега гласуваме по думите Including Legislative Act. За, против, отхвърля се. Някой иска ли електронна проверка? Не. Съвсем ясен беше резултатът. Преминаваме към изменение 35 от господин Борисов. За, против, приема се. Изменение 36 на госпожа Вестфал. За, против. Нека да проверим електронно. Гласуваме по изменението на госпожа Вестфал. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се с един глас. 14 гласа за, 15 гласа против. Компромисно изменение 10 за, против, приема се. Компромисно изменение 11 за, против, приема се. Изменение 45. Изменение 42, поправя се председателят. Изменение 42 за, против,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 Нека да го проверим. Гласуваме електронно по изменение 49. Струва ми се, че беше отворено. Нека да видим. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се 16 гласа за 12 гласа против. Изменение 50. За. Против. Приема се. Изменение 51. За. Против. Мисля, че трябва да проверим изменение 51. Прекратете гласуването. Приема се с един глас. Изменение 52. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сигаме до цитатите. Изменение първо на господин Коферати. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Гласувам по изменение първо. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се с един глас. Изменение второ. За, против, със сигурно безспорно се приема. И отчетно гласуване по целия текст. Моля, гласувайте. Още е някой, който да не е гласувал. 29 карти са в системата. Може винаги да гласувате въздържал 8. Приема се 26 гласа за един против един въздържал 8. Сега преминаваме към доклада на господин Шваб относно Европейския семестър за координация на економическите политики. Господин Шваб, искате ли думата? Господин председател, бих искал да задам въпрос. При гласуването на това становище трябва да имам предвид, че тази комисия под мое ръководство и с, с сътрудничеството на комисария Барние започва активно да взима участие в европейския семестър и бих искал да потвърдите, че е вярно твърдението, че председателския съвет с цялата си мъдрост е решил да сложи край на тази дейност. Бих искал да потвърдите този факт е, и ако това е вярно, какво можем да направим, за да спрем това решение, защото смятам, че нашата дейност значително допринесе за подобряване функционирането на единия пазар. Председателския съвет не се е свързал с мен по този въпрос, но председателския съвет никога не се е свързва директно с председателите на парламентарните комисии, държа да го подчертая. Председателския съвет е, взима тези решения напълно самостоятелно и за това държа да подчертая на, да, да се отбърна главно към представителите на двете големи политически групи. Ако искате да повлияете на решението на председателския съвет, то трябва да говорите с членовете на вашите две групи. Аз, както знаете, нямам никакъв влияние над двете големи групи. Моята група няма почти никаква тежест. Групата на Алде понякога успява нещо да а, направи, но и тяхното влияние не е особено съществено. Но като цяло, мисля, че би било полезно ако може да споделите мнението си с координаторите в вашите политически групи и нека да стане ясно на председателския съвет, че решението, което са взели е погрешно. Но дали ще, дали ще поменят взетото решение, много, няма как да, го, да ви уверя, че това ще се случи. Не знам дали ще ни подкрепят в подкрепят, като ние се опитваме да го кажем на единния пазар, но ви благодаря за този коментар. А сега нека да пристъпим към гласуване по вашия доклад. Смятам, че ако да бъде прият с голямо мнозинство, това ще ми помогне. И така пристъпваме към гласуване. Изменение първо за, против, приема се. Добро се изменение първо за, против, приема се. Изменение четвърто. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Приема се. Втора част. За. Мисля, че ще трябва да гласуваме електронно. Гласуваме по втора част от изменение четвърто. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение пето. За. Против. Приема се. Компромисно изменение трето. За. Против. Приема се. Изменение 7 за, против, приема се. Изменение 8 за. Нека да гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9 за, против, приема се. Компромис изменение второ, за, против, приема се. Компромис изменение 12, за, против, приема се. Сега гласуваме по окончателният вид на доклада. Всъщност е резолюция. Прекратете гласуването. Приема се 25 гласа за 3 против и 1 въздържал се. Много ви благодаря. Ще очаквам вашето разрешение да изпратя въпроса до председателският съвет, но ще имаме време да го обсъдим допълнително. И така. Имаме годишен доклад относно политиката на Европейския съюз в областта на конкуренцията. Аз съм записан като докладчик по този доклад. Но всъщност тук приемаме само изменения, без да имаме реално изготвен доклад поради липса на достатъчно време. Така че всъщност това беше съвместно усилие на всички политически групи. Нека да ги гласуваме бързо. Започваме по параграфи. Параграф първи. За против, приема се. Параграф 2 за, против, приема се. Параграф 3 за, параграф 3 за. Извинете, говорим за изменение трето. За, против, мисля, че беше отхвърлено, но нека да проверим електронно. Гласуваме изменение трето. Край на гласуването. Отхвърля се 14 гласа за 14 гласа против. Изменение четвърто за. Нека да гласуваме отново електронно. Изменение четвърто. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 15 гласа за, 13 гласа против. Изменение 5 за. Е не за или против гласувате? Против. Добре. Малко се обърках. Нека да гласуваме електронно. Изменение пето. Моля гласувайте. Приема се. Изменение 6. За. Против. Приема се. Изменение 7. За. Против. Приема се. Изменение 5. За против, приема се. Изменение 9 за, против, приема се. Изменение 10 за, против, приема се. Изменение... Всъщност, може ли да гласуваме останалите изменения блок? Ако има ли възражения? Не. Добре. Гласуваме изменение 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 амблок. За. Против. Всички тези изменения са прияти. И така всички тези изменения ще бъдат изпратени на Комисията по економически и парични въпроси. Няма нужда да приемем отделен доклад. А господин Шап, който не ме слуша, всъщност вие сте член на Комисията по економически и парични въпроси, както и господин Шмидт. Той също не ме слуша. Господин Шмидт, ще ви помолим заедно с господин Шваб да съблюдавате за включването на тези изменения в окончателният вид на доклада. А сега продължаваме с моят собствен доклад по регулаторната рамка за електронни комуникации. За ваше сведение имахме много продуктивна среща госпожа Траутман от водещата комисия ИТРЕ, както и с докладчика в Сянка в нашата комисия, която днес не е сред нас. Постигнахме споразумение по редица компромиси. След, решение, след среща с госпожа Траутман ще ви прочита един от компромисите, защото не е във вашият списък за гласуване. В... Става дума за изменение четвърто. Моля, внимавайте. Нека така да продължим с самото гласуване. Всъщност госпожа Верхайен беше единствената, която внесе някакви изменения, така че благодаря за ангажимента изменение, второ за против приема се, изменение три за против приема се, изменение четвърто ще си позволя да прочета устното изменение, с което Верхайен се съгласи. То е свързано с мрежовията неутралност. Подчертава, че че гарантирането на качество на услугите в, за крайният потребител води, поставя като приоритет неутралитета на мрежата и гарантира задълженията за гарантира необходимите оборудване съгласно член 22 за услугите и в случай на нужда предвижда приемането на допълнителни законодателни мерки от страна на Европейския съюз. За. Против. Приема се. Изменение пето. Основното изменение вече сте го чули. За. Против. Приема се. Изменение 6. За. Против. И тук има устно изменение. Приема се. Изменение 7. За. Против. Приема се. Изменение 8 за против приема се, изменение първо за против приема се и сега гласуваме по цялото становище. Моля гласувайте. още някой, който да не е гласувал по моето становище? Прекратете гласуването. Приема се 25 гласа за един глас против. Благодаря ви за доверието в моята работа. Ще гарантирам нашите изменения да бъдат включени в а, а, становището на водещата комисия ИТРЕ. И затова приключваме с гласуването. Много ви благодаря. Сега ще се занимаем с едно ново становище във връзка с доклад, по който водеща е комисията АФЕТ. Темата е техническа и промишлена база на европейската отбрана. Докладчик по становището е, е нашата колега Галпел Лец, но и докладчиците в сянка, доколкото присъстват на заседанието, госпожа Варебал, господин Шмидт, аз лично също ще се постарая да представя становището от името на докладчика в сянка от моята политическа група, е, която отсъства. А имаме и представител на комисията, който ще е, получи думата също. Но нека първо да чуем е, докладчика по становището. Сигурна съм, че Фактът, че някои от докладчиците в Сянка, които отсъстват, не отсъстват поради това, че смятат, че темата е, не е достатъчно важна. Напротив, тя е изключително важна. Тъй като в условията на една а, сложна економическа а, обстановка и много динамични промени, а, е, отбранителната промишленост на Европейския съюз е изправена пред големи предизвикателства. Е, Китай, Русия, Япония е, имат много по-високи разходи за отбранителна промишленост, отколкото ние. Също но именно отбранителната промишленост гарантира работа на 400 000 души и е, взема немалък дял в е, търговския оборот на държавите членки. разполагам е, с документи на комисията, макар и не е, много направи, е, но е, проучването на тези документи ми е, дава основанието да твърдя, че няма големи разминавания в нашите виждания. Намалява дела на отбранителната промишленост, което се отразява на нейната конкурентоспособност способност Необходимо е, е много по-голямо сътрудничество, много по-тясно сътрудничество, много повече прозрачност и отвореност на е, пазарите в областта на отбраната. Е, обобщила съм е, бележките си и предложенията си в 6 точки. Първо, е, трябва да поговорим за процедурите за възлагане на обществени поръчки и е, необходимостта от премахване на излишните пречки в това отношение е, е, до голяма степен се сблъскваме с фрагментираност на процедурите за възлагане на обществени поръчки, с специфични правила, разпокъсаност на пазара в това отношение. Така че ни е необходима една нова уредба за процедурите за възлагане на обществени поръчки. като при разработването на новата процедура трябва да се опираме най-вече на всички възможности на е, информационната и електронната техника. До голяма степен е, отбранителната промишленост зависи е, най-вече от това как протичат процедурите за възлагане на обществени поръчки Много сложни са спецификациите е, за е, съответните доставки е, за производителите, за доставчиците. Е, има и редица е, трансгранични е, пречки, които би трябвало е, да бъдат е, минимизирани. Също време, но трябва да предприемаме едно преструктуриране на тази сфера, така че и малките и средните предприятия да имат много повече възможности и достъп до финансиране. Обикновено това са проблемите на малките и средните предприятия. Комисията предлага нови форми на партньорство в това отношение, за да се приобщат и малките и средните предприятия в по-голяма степен. Аз мятам, че всъщност не само по този път бихме могли да разширим достъпа на, да подобрим достъпа за малките и средните предприятия към поръчките в областта на отбраната и сигурността. Но при всички положения това е приоритет не само от наша гледна точка, но и от гледна точка на комисията. Тук има очевидно едно широко поле за търсене на синергиен ефект. От страна на докладчиците в Сянка имаше много предложения, много внесени изменения и от е, колеги, които е, се отнасят точно до тези основни моменти. Е, госпожа Вайлер, госпожа Руле, господин Шваб, Оле Шмидт, а може би и други колеги ще вземат участие сега в дискусията. Някой друг? Желая ли? Да, господин Шваб, аз видях, че той желая да се изкаже. Но госпожа Вайлер първо. А вие сте днес, така да се каже, дежурният докладчик в сянка по темите днес след обед. За съжаление, веднага ще трябва да ви напусна, но за мен е много важно да изразя мнението си по тази тема. През последния легислатурен период гласувахме един пакет почти единодушно тук в парламента и той бе прият също с широк консенсус. След като в продължение на много години сме заобикаляли договорите, е, ние в рамките на този пакет се ангажирахме с е, създаването на една единна уредба за е, възлагане на обществени продъчки. Знаем, че сферата на отбраната до голяма степен всъщност е изключена от процедурите за възлагане на обществени поръчки, защото около 95% от доставките са а, с поверителен характер, т.е. става дума само за 5%. Но Агенцията а, за а, отбра, отбрана и сигурност междувременно вече предостави един много подробен анализ и през лятната вакансия аз се запознах с това какво е направено до сега. Оказа се, че около Една трета от държавите членки всъщност е, изобщо не са започнали с е, прилагането на директивата и изчакват да видят какво ще се случи. Е, задача на комисията е да предприеме съответните мерки по отношение на онези, които не спазват сроковете или не прилагат приятите правни актове. Крайно време е комисията да направи нещо по този въпрос. Съжалявам, че не забелязваме позитивна тенденция по отношение на отбранителната промишленост. В Германия имаме много проблеми с фиктивни продажби и доставки с доставки, които не са включени в процедурите за възлагане на обществени поръчки, независимо от това, че законодателството е, е включило определени задължителни изисквания в това отношение. И е, вместо да мислим най-вече за е, конкурентноспособността, аз бих казала, че би трябвало да мислим най-вече за което обаче не бива да допускаме по-нататъчно намаляване на разходите. Естествено и за реформа на процедурата за възлагане на обществените поръчки, но при всички положения трябва да мислим за хората, които е, са в е, военните сили, които работят там. Много Важно е естествено да имаме предвид, че една голяма част от капацитета се дублира, че има капацитет в някои случаи, че това би могло да се намали. Има естествено и редица предложения, свързани с едно по- ефективно техническо изпълнение. Е, много от нещата вече са регламентирани в нашите правни актове. Въпросът е държавите членки да започнат да изпълняват правните разпоредби. Да. Ще спазваме реда на възприят в парламента. Ще дам думата сега първо на господин Ру. Благодаря, господин председател. Това е действително една много чувствителна държава. Аз съм от една неутрална малка държава, която вече от 200 години живее в мир. И през последните 50 години а, ние а, е, забелязваме а, е, с тревога, че нашите е, разходи за отбрана а, много съществено са намаляли, докато около 80-90% от а, е, доставките в областта на отбраната всъщност са внос от е, САЩ и от други страни. Е, според мен се изтрува Европа да има една съвсем целенасочена политика по отношение на сектора на отбраната и сигурността, на отбранителната промишленост. Хубаво би било да убедим президента Обама и е, неговата администрация, както и, и членовете на Конгреса, че не бива да мислят само за Тихоокеанския регион, а би трябвало да обръщат внимание и на европейските партньори. Нека да си спомним какво се случи в Либия. Имаше много-много проблеми. Не помня колко различни типове хеликоптери е, се споменаваха тогава, но естествено е, от гледна точка на нашите правомощия тук в тази комисия е, важна е процедурата за обществените поръчки. Аз лично не смятам, че е, трябва да се създава европейска армия и че ние имаме нужда непременно в Европейския съюз от военни е, сили, но е, хубаво за Европа, е, поне така твърди комисията, е да има е, по-силна отбранителна промишленост. И съм склонен да се съглася с това. Във всеки случай въпросът е сложен, едва ли ще го разрешим е, тази година. Е, да, е, благодаря. Може би това беше <laughs> едно от най-важните изказвания днес. Госпожа Рюле, аз няма да говоря за моите собствени предпочитания, мисля за задачите на нашата комисия. И това, което ми липсва в становището е, е законодателната дейност законодателството, което ние сме приемали тук, е, включително в комисията. Ако си спомняте, е, точно по отношение на трансфера, е, много трудно се стигна до консенсус, но все пак имаше съгласие. Въпросът е, че след толкова много работа и толкова дискусии и консултации ние постигнахме консенсус, акта е прият и ето, че сега държавите членки не го изпълняват. Комисията има определени правомащия в това отношение и на всяка цена трябва да следи за изпълнението на директивите и регламентите, които се приемат и тези, които не желаят да ги изпълняват, трябва да си поемат отговорността. Задачата е на комисията. Благодаря, господин председател. Докладът на комисията от една страна а, включва желанията, от друга страна ре, реалността. Друг е въпросът дали нашите желания а, действително са изпълними установяваме определени дефицити, определени слабости е, и когато сме ги установили, в никакъв случай не, не бива да продължаваме само така да въртим палци и да се чудим какво и да гледаме какво става, а трябва да предложим нещо съвсем конкретно и да започнем да действаме. Така че имаме е, в случая много съществен е, проблем. И това е класическия проблем в държавите членки от доста време насам. Е, осъзнаване на една определена потребност и същевременно липса на средства. Въпросът е, във всеки случай е да се справим и с искането за откритост, за прозрачност и така нататък. Също времено става дума за една чувствителна е, промишленост, е, в която и въжат с по-голяма сила, отколкото в други сектори, изискванията за поверителност. Така че трябва да имаме предвид, че е, всъщност за всичко това, което ние наричаме отбранителна промишленост, има и много други поддоставчици и доставчици. Важно е, е качеството на е, продукцията, цената, естествено също и когато е, говорим за отбранителната промишленост и за този пазар, както и за възлагането на обществени поръчки, трябва да имаме преди, че има много производители, има невероятно многообразие на световния пазар. Тоест един и същи продукт се предлага от множество производители с различни марки. Прозрачността е спомената тук. Чудесно. Въпросът е докъде можем да си позволим прозрачност в случая, защото Както знаем, нещата много често са поверителни. Струва ми се, че може да се помисли за една по-стриктна и така ангажираща формулировка по отношение на е, това какво трябва да направи е, и комисията, и агенцията във връзка с новаторските техники и премахването на дублиран и излишен капацитет. Естествено, интеграцията на малките и средните предприятия е, звучи чудесно, но още е, не е съвсем ясно за мен какво точно можем да направим в този случай и как да го направим. Да, хубави е, е, предложения, добър е, подход, но твърде абстрактно е, формулиран, според мен. Господин Шваб. Благодаря, господин председател. Колегите вече казаха а, доста а, неща. През 2008 година а, колегата Ламстаров се зае с преформулиране на съответния е, член в е, договора за Европейския съюз, който всъщност е, посочва задължението на държавите членки да свързват своите национални интереси с потребностите на Европейския съюз. И независимо от това, че установяваме днес, е, че някои от държавите членки е, не изпълняват изпълнение, не изпълняват директивата, но е, въпросният член 96 в предишния договор е, бе така е, е, предпазливо формулиран, че той отваря вратички за държавите членки и аз се страхувам, че едва ли ще можем да направим нещо повече. Е, господин председател, бихте ли изключили микрофона си, след като водите е, разговори с съседите си? А сега. Комисията за сигурност и отбрана през 2010 година в една един доклад предложи нещо повече от направеното от господин Амсторф ходната година, но не бих казал, че нещата значително са се променили естествено е, до голяма степен зависим от готовността на съответните правителства да започнат да прилагат директивата. Но е, според мен е, членът, който се отнася до потребителските стоки в договора и до пазара на потреби... за потребителски стоки, би трябвало да бъде разширен в своя обхват и да включи изрично и пазара на продукти, на изделия за отбраната и сектора на сигурността. Това е моето предложение. Благодаря ви. Няколко коментара и от мен. Когато говорим за привеждането в изпълнение на съществуващите разпоредби, разбира се, еволюцията в сектора на отбраната беше свързана с консолидиране на законодателните актове и е, превеждането в съответствие с бюджета. Струва ми се, че нещо, на което трябва да поставим акцента в този доклад, и аз съм изключително щастлив, че комисията е включила това и в е, своя документ, е следното. Работата ни по е, възлагането на поръчки преди търговския сектор е много важен. Обществените поръчки имат за цел да насърчат също така иноваторството. Това беше и целта в САЩ през 50-те години. С удоволствие забелязвам, че комисията възнамерява да подкрепи програмата в това отношение. Предлагам няколко изменения, които да бъдат включени в доклада на госпожа Гал Пелч. Необходимо е да се обърне внимание и на това, че големите реформи в областта на обществените поръчки, които току-що одобрихме, трябва да се прилагат и в сектора на отбраната, колкото се може по-бързо. Защото много от въпросите, като например стимулиране на малките и средни предприятия, стимулиране на оферентите, всичко това са аспекти, които са приложими в сектора на отбраната. упростяването на процедурата, новаторските партньорства в областта на обществените поръчки също са важни фактори. Те могат да бъдат включени на много по-ранен етап в сектора на отбраната. Това е нещо, което можем да обсъдим и което можем да препоръчаме на комисията – иновационните партньорства биха могли да бъдат приложени и в сектора на отбраната. И така ще можем да продължим напред, защото мисля, че е много подходящо да имаме подобно прилагане и в тази сфера. В много отношения държавите членки не искаха да прилагат процедурите по възлагане на обществени поръчки в този сектор, защото считаха, че това не е подходящо но ми се струва, че можем да въведем доста изменения в това отношение. Отбелязвам също така, че а, имаше и много неща казани във връзка с стандартите и с процеса по отношение на стандартите. Комисията говори за това изречение, което аз не съм чувала преди, за развиването на хибридни стандарти. Мисля, че това трябва да бъде изрично упоменато. Има и някои други по-подробни моменти, които също заслужават нашето внимание. Госпожа Гал Пелч е имала някои затруднения. Предполагам, че е трябвало да работите а, по доклада, без да разполагате и с последния вариант на съобщението на комисията. Парламентарна комисия по външни дейности искаше този доклад да се предприеме колкото се може по-рано, Имаше неофициална среща на министрите на отбраната. Всъщност тя се провежда в момента, докато сме тук ние в тази зала, тя се провежда в Вилниус. Ще има и среща на върха през декември и а, това е причината, поради която парламента трябваше да изготви доклада в толкова кратки срокове. Ще чуем госпожа Галпелч, след което ще чуем и представителя на комисията, но отново напомням, че имаме доста натоварен график за а, септември и а, бих искал да ви преканя да внасят измененията на английски, защото не разполагаме с много време, защото на 30 септември ще трябва да се проведе окончателното гласуване, за да изпратим доклада на парламентарната комисия преди а, доклада да бъде разгледан на срещата на върха. Някой друг да иска да коментира? Ако не, Нека да чуем представителя на комисията. Благодаря ви, господин председател. Наистина ще бъда кратка, защото сме удовлетворени от проекто становището в настоящия му вид. Нямаме големи коментари в това отношение, но просто исках да отговоря на това, което казаха преждеговорившите. говорившите Бих искала да подчертая още веднъж, че засилването на вътрешния пазар и на сектора на отбраната са нещо, което осъзнаваме. Е, това е приоритет и сме го описали в нашето съобщение. Затова изключително се радваме, че нашата идея получи вашата подкрепа. Основната задача в това отношение е изпълнението на законодателството, което вече бе прието, както посочихте преди няколко години. Доколкото знам, не се справяме толкова зле с транспонирането на това законодателство, поне що се отнася до директивата за възлагане на обществени поръчки – тази директива, доколкото знам, е транспонирана в законодателството на всички държави членки. Това, което предлагаме в съобщението е действие, което се нарича а, мониторинг на отвореността на пазара на отбраната на държавите членки, което означава, че Европейската комисия ще осъществява редовно мониторинг а, като пазителка на законодателството. Това е идеята. Това, което зависи от нас, ще бъде направено. Високо ценим и това, което казахте във връзка с възлагането на обществените поръчки. Виждаме, че има известна подкрепа и желание това да бъде включено в становището и ние го подкрепяме. Благодаря ви, казва председателя. И аз казах, че може да се използват иновативните партньорства при възлагането на обществените поръчки. Докладчика може да отговори, ако желае. Имате думата за заключителни думи, госпожо Галпелч. Благодаря ви, господин председател. Аз бих искала да благодаря горещо на всички колеги за направените коментари и предложения. Те бяха изключително интересни. Както упоменахте и вие, господин председател, графика ни беше доста а, натоварен. Бяхме притиснати от времето. Именно за това трябваше да бъде ясно за какво отговаря парламентарна комисия ИМКО и за какво а, ИТРЕ. Сега, след като а, изяснихме нашите съответни правомощия, а, можем да се захванем и с това становище. Така, например, директивата за трансфера на продукти в областта на отбраната а, попада в правомощията на ИТРЕ. Доколкото разбирам от това, което чух и от вашите предложения, всъщност бих могла да се съглася с по-голямата част от това, което казахте. Много от вас говорихте за необходимостта от бързото излизане с ясна позиция от страна на парламента. Говорихме също така и за новаторството чрез пилотни проекти. Както каза господин председателя, обществените поръчки, сектора на обществените поръчки трябва да бъде коренно реформиран. Позволете ми още веднъж да се спра на малките и средни предприятия, не само защото а, взимам този въпрос при сърце, но и защото в рамките на европейския новаторски новаторски клъстър, малките и средни предприятия могат да вземат все по-голямо участие в този сектор. Те не са основно звено в веригата, но пред тях стоят големи възможности. Може да имаме двупосочни отношения между сектора на отбраната и малките и средни предприятия. Сектора на отбраната не е, се свързва вече само с въоръжаването, той може да включва иноваторски решения на регионалните кризи. Той може да включва и развитието на нови технологии. Европейския съюз и държавите членки биха могли да го направят. Опоменахме преди малко недостатъчните ресурси, но тъй като, както споменахме, нямаме с много време, ще се опитам да изляза със становище на 12 септември. Благодаря, казва председателят. Благодаря на представителите на комисията. Сега преминаваме нататък към доклада на господин Де Йонг, втори доклад на господин Де Йонг във връзка с подвеждащите рекламни практики. Тук ще разгледаме някои изменения. Има 54. Има и 6 компромисни изменения, които също трябва да бъдат обсъдени. Докладчиците в сянка са тук господин Шваб, например, господин Раш, господин Руле. Всички докладчици в сянка са тук. Приканвам ви да представите измененията. Докладчиците в сянка също могат да вземат думата накратко. кратко. Ще се радвам, ако може да приключим темата за 25 минути, след което да преминем и към доклада на господин Шваб. Господин Де Йонг, благодаря ви, господин председател. Ще се опитам да бъда кратък. За мен беше удоволствие да изготвя тези изменения. Те са изключително конструктивни, тъй като засилват доклада. В допълнение към съществуващия текст получих, както и всички останали докладчици в Сянка, получихме становището на Андреас Шваб, който направи допълнителни коментари към компромисния текст. Той направи някои предложения, с които нямаме проблем. Имаше е, искане за изменение по съображение А Можем да погледнем по-подробно различните а, предложения, защото те не са толкова а, дълги. Мисля, че ще успеем да стигнем до компромис. Благодаря. Господин Шваб. Ähm, Господин председател, аз в писмена форма съм представил исканията за и вижданията ни за компромис на колегата. Мисля, че действително от гледна точка на времето, с което разполагаме и дневния ред, който бе доста натоварен днес, е по-хубаво да бъдем кратки, така че докладчика разполага с моите предложения. Това мисля, че е достатъчно. Благодаря, госпожа Прендегаст. Благодаря ви. Бих искал да благодаря на господин Дейонг и на всички други колеги, които работиха по това досие засягащо някои от основните проблеми, с които се сблъскват малките и средни предприятия. Имаме известен проблем с компромисно изменение номер 2, защото ми се струва, че е непропорционално да се говори за в частите на услуги като заблуждаващи, когато те просто не са наясно с а, а, това, за което става въпроса. Затова се надявам господин Деньок да вземе предвид моето предложение в изменение 29. В този контекст ми се струва, че това е важно да се обмисли възможността за въвеждане на задължително задължение за а, органите, занимаващи се с събиране на данници, да вземат предвид заблуждаващите търговски практики. Също така предлагам се гласува изменение 42 отделно. Също така подчертавам, че подкрепяме изменение първо, три, първо, трето и четвърто. Имах известни резерви относно компромисно е, е, изменение трето, но ми се струва, че изменение първо отговори на притесненията ни. А по отношение на компромисно изменение 6, не съм напълно убедена, че идеята на изменение 53, което аз внесох е напълно обхванато. Но че съм съгласна с е, компромисното изменение. Смятам, че има какво да се прави, да, че има много добри примери на равнището на държави членки, като в Германия, например, където професионалните организации развиват дейност надхвърляща за внасянето на колективни искове пред съда и смятам, че подобни практики трябва да се вземат предвид. Благодаря ви. Думата има господин Вашфорд. Благодаря, господин председател. Ще ви опитам да бъда толкова кратък, колкото и колегите. Благодаря на колегата Де Йонг. Действително, неговата работа беше много конструктивна и той взе предвид за нашите предложения. Така, например, в компромисно изменение номер едно, аз имах известни притеснения, че черния списък може да има ефект на заклеймяване върху предприятията но а, сега си давам сметка, че има друга, че, че тук говорим за дружества, които нееднократно са прибягвали до подобни заблуждаващи практики, така че това е предложение, което мога да приема в този му вид. Но също така и въпрос относно компромиса и изменение 11. Там се говори за възможността да се разшири полето на, действ... на приложение на директивата, за да се обхванат и междудружествените отношения. В момента се обхващат само отношенията между предприятия и потребители. Мисля, че имаше идея да се направи подобно предложение на комисията, но ми се струва, че комисията няма да се съгласи с това предложение, тъй като това попада в работата по друга директива може би трябва да помислим с докладчиците в сянка за компромисно изменение. Трето, което засяга параграф 11. В момента то не ме удовлетворява напълно. А по компромисно изменение номер 2, където се говори за отговорността, която носят банките, почтските служби и телефонните оператори. Струва мисля, че тук трябва леко да изменим редакцията, тъй като настоящата редакция е прекалено силна по отношение на този вид дружества. А по въпроса за колективните искове и представянето на жертвите, разбира се, този въпрос е от първостепенна важност. В нашата политическа група обаче имаше известни въпроси в това отношение, тъй като в националното законодателство на държавите членки съществува възможност за внасяне на колективен иск. Това е нещо положително по принцип. Това много ясно е заявено в представеният от нас текст. Така че ми се струва, че и в това отношение предложеният компромис е в добрата, се движи в добрата насока. И без да поемам ангажимента днес, смятам, че ще можем да го подкрепим. Пак повтарям, сътрудничеството ни към момента беше отлично. Много бързо преминахме от внасянето на първоначалните изменения към изготвянето на компромисни решения. Ми се струва, че ще успеем да приключим работа по това досие по също толкова отличен начин. Благодаря ви, думата има госпожа Роле. Можем да се съгласим с колегата. Компромисите ми се струват безпроблемни. Господин Шваб, наистина прегледах ги много набързо. Всъщност разширението за Б към Б е, бе поискане на един от вашите колеги от вашата политическа група, от либералите. Това исках да уточня. Ами това е проблема, когато има хора с толкова богат опит в нашата комисия. Проблема е, че те си спомнят е, нещата по-дълго и от останалите членове на комисията, понякога дори представителите на комисията. Господин Бялан, благодаря ви, господин председател. Вече казах повечето си коментари по това досие в дискусията преди летната вакансия, така че ще се спра само на най-важните елементи тук. Бих също така да обърна вниманието на председателят на комисията, че някои от измененията не бяха много добре преведени на полски и ми се наложи да използвам оригиналната версия на тези изменения. Иначе могат да се съглася и да подкрепя по-голямата част от внесените от колегите изменения. Смятам, че ще можем да постигнем добри компромиси, в частност по изменение 26 и изменение 25. Виждам, че се стремим да постигнем една цел, т.е. не искаме да изготвим черен списък на дружества, но може би е по-уместно да изготвим черен списък на заблуждаващи е, практики в рекламата. Като вече се споменах и преди, в е, някои държави и членки списъка на имената на дружествата, които са обект на съдебни преследвания, могат да бъдат оповестени само със съдебно решение смятам, че тези разпоредби трябва да бъдат взети предвид в нашата работа. Затова аз съм привърженик на идеята за изготвяне на черен списък на заблуждаващите практики в рекламата, но съм против изготвянето на черен списък на дружества и предприятия. А по отношение на черния списък за заблуждаващите практики в рекламата, не съм съгласен, всъщност смятам, че трябва да се ограничим само до практиките, а също така съм против разширяването на приложното поле на тази директива и обхващането на отношенията между дружества. Трябва също така да вземем предвид и ролята на компаниите, които, които предоставят обществени услуги, тъй като в някои случаи и техните практики могат да бъдат заблуждаващи и аз смятам, че те трябва да бъдат определени като такива. Не съм убеден обаче дали тук ще успеем да постигнем целта си. Тук става въпрос за практики, които по своето естество са незаконни. Може би тук е по-добре да говорим за по-добър контрол над действията на а, този вид компании. По член 46 не знам дали имаме нужда допълнителна регулация. Също така, че трябва да вземем предвид националните законодателства, както подчертах в член Моти изменение 51. А по член 7 тук не съм внесъл никакво предложение, но смятам, че терминът enables трябва да се използва редакцията от член 29, предоставящи услуги и дружества, тъй като това е по-общ термин. Благодаря ви, благодаря на всички докладчици в сянка за конструктивният принос. Някой друг иска ли да вземе думата? Може би сега е моментът представителят на комисията да вземе думата и да коментира различните проблеми, в частност различните методи за правоприлагане. Ще се радвам да чувам мнението на представителите на комисията, господин Петри, за да направените предложения. Благодаря ви, господин председател. Като цяло подкрепяме проекто доклада на докладчика. от гледна точка на Европейската комисия, голяма част от измененията са в правилната насока. Това въжи особено за компромисните изменения. Като цяло можем да ги подкрепим с изключение на компромисно изменение номер 5. То е свързано с агенциите за събиране на данъци. Ние смятаме, че обикновено тези органи не са в състояние да оценят дали рекламата преди сключването на договора е била от заблуждаващ, с заблуждаващ характер или не. А относно компромисно изменение трето и предложението за разширяване прочното поле на директивата за подвежи търговски практики. Не сме съгласни с първоначалната предложена на редак... редакция, за това подкрепям компромисното решение и дори бихме предпочели също редакцията на изменение 37 в този случай, тъй като за Европейската комисия е ясно в този случай, че разширяването на директивата за несправедливите търговски практики е възм... предложение, което се обмисля като срочен план. Вече обмисляхме подобно предложение в контекста на ревизията на, на преразглеждането на друга директива. Разбира се, ще обмислим възможността за нова оценка на тази директива за в бъдеще. Също така напълно подкрепяме на изменение номер 6, което напълно отговаря на политиката на Европейската комисия по отношение на колективните съдебни искове, застъпено в наскоро публикуваната Европейската комисия по порък. Благодаря ви. А сега отново дам думата на Денис Йонг, за да обобщи какво е положението в момента и евентуално да ни каже няколко думи за посещащо ни гласуване. Благодаря, Малкъм. Няма да се спирам на всички направени коментари. Струва мисля, че като цяло се движим в една и съща посока. А по отношение на предложението за идеята на Европейския парламент за разширяване на площното поле на директивата за, за подвеждащи рекламни практики, струва ми се, че няма как напълно да се откажем от е, едно предишно искане на Европейският парламент. Така че можем само да предложим този компромис за нова оценка на директивата, която предлага Европейската комисия. Всъщност ние това искаме, не искаме нищо повече в момента и ми се струва, че няма за какво повече да настояваме в това отношение. Последните въпроси ми се струва, че като цяло има консенсус. Господин Шваб много ни помогна, тъй като ни изпрати писмо с подробните си коментари и с компромисите си. Така че бих искал да помоля госпожи, госпожа Пендагард и господин Рашфорд да направят същото, т.е. да ми изпратят конкретни предложения за компромиси. Господин Биеман също, разбира се, въпреки че ми се струва, че в случая с неговите предложения може би има по-голямо разминаване, отколкото са останалите докладци в сянка, но все пак ще се радвам на всякакви писмени предложения, след което ми се струва, че ще имаме възможност да се срещнем с докладците в сянка и ще се договорим окончателно за компромисните изменения. Но аз като цяло съм уверен, че ще успеем да постигнем споразумение по висящите въпроси. Благодаря за председателя за начинът, по който водите работния процес. Благодаря и на всички докладчици в Сянга, че дойдоха на че присъстваха тук четвъртък след обед, това си цяло постижение. И сега стигаме до последната точка в дневния ни ред за нас. Това е много важният доклад на Андреас Шваб по пакетът проект на Комисията за осигуряване на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност. Много се радвам, че сред нас е господин Джузепе Анимонти от Европейската комисия. Той изглежда много освежен след платната вакансия. За неща си обаче се струва, че повечето гости си в сянка ги няма. Само аз и госпожа Роле е тук, но ми се струва, че може би госпожа Роле не е и е, докладчик в сянка, господин Енгстрън го няма, госпожа Мандес я няма, няма господин Рамон, така че явно ще си водим диалог с господин Шваб. Но знам, че имаше много съществено развитие в отношение на участието на останалите парламентарни комисии. Дали да не започна с а, това съобщение, то може би ще се отрази на графика на работа. Бих искал само да припомня на всички, къде сме стигнали сръбът по това досие. Не знам дали Европейската комисия е наясно всъщност последните развития. Пакетът ни беше изпратен от председателския съвет и ние сме водеща комисия. Е, комисията по промишленост успори това решение и искаше да бъде водеща комисия. Тяхното искане беше отхвърлено от е, съвета на председателите на комисиите. Едно комисия по промишлеността искаше съвместно разглеждане на доклада съгласно член 50 от правилника за дейността на парламента и има съгласие за това предложение. А, комисията по граждански права също иска съвместно разглеждане на доклада по член 50, но аз предлагам да работим съвместно с тях по член 49+, т.е. ще ги поканим на всички задания на докладчика и докладчите в сянка. Те обаче успориха това предложение, защото искат по-съсилено сътрудничество и въпреки предложението на господин Лене да не се приема това предложение, конференцията на председателите на комисиите прие това решение – но всъщност аз не разполагам с копие на това решение, така че не мога да ви кажа каква точно беше, какви точно са доводите за това решение. Но по този начин се държи понякога председателския съвет, какво можем да направим. Така че ми се струва, че господин Шваб се отзовава доста затруднено положение. А сега само ще ви кажа какъв е графика, който ще позволи сътрудничеството ни с Комисията по граждански права и Комисията по промишленост. Може би всъщност ще дам думата на господин Шваб, който ще ни обясни какво конкретно означава това сътрудничество и разбира се да коментира всички други важни елементи. Всъщност за първи път разглеждаме вашия проект доклад. всъщност какво предлагате изобщо по това много важно досие. Благодаря, господин председател. Не знае дали бих могъл така простичко и ясно да представя нещата, както колегата Де Йонг. Той не може да чуе комплимента, който му правя, защото вече тръгна. Е, с колегата Раман многократно водихме разговори и той ме помоли да отложим малко крайния срок за внасяне на изменение, но 24 септември е, беше предвидено за консултации между политическите групи. Сега измествам нещата към 1 октомври. Колегите от е, другите комисии, както и от е, другите политически е, групи, е, виждат, е, че в е, края на легислатурния период е, е трудно, естествено, да е, се работи по е, досие, което очевидно е важно и което и съвета и ние бихме желали да приключим и да приемем още през тази година. И другата година вече да сме приключили с цялата процедура. Докладчика Пилар де Кастилио е колега, с който аз работя добре. Опитваме се да определим съвместно основните моменти и цели, доколкото имам поглед върху всички документи и предложения, които ми е предоставила комисията Либе, очевидно няма да има проблеми. Така че мисля, че поне изходната позиция не е лоша, но ще видим как е, ще върват по-нататък нещата. И така, по отношение на програмата за цифровизация, ние винаги сме отбелязвали трудностите, е, свързани с различията в отделните държави членки. Необходими са, естествено, е, добре е, развити е, мрежи, е, мрежова информационна сигурност, така че да можем да се надяваме на едно добро развитие на цифровия пазар в Европа. Но естествено, че по отношение на а, начина а, по който трябва да се постигне общата цел, а, има различни мнения. Необходими са мерки за налагането на една ефективна, сигурна, надежно функционираща мрежова информационна сигурност, която ще допринесе много за едно по-благоприятно развитие в обществата на Европа. Но нещата са свързани с борбата срещу тероризма, с дейността на спецслужбите, с е, изискванията за поверителност е, на някои от данните. И именно тук а, е, а, проистичат доста големи проблеми. От една страна, поверителен характер, да кажем, на а, данните, с които разполагат а, спецслужбите. От друга страна, необходимостта от а, наказателно преследване и а, малко по-различни стандарти и изисквания а, на правоохранителните органи. Е, ние в никакъв случай не бихме желали да се намесваме и да е, тревожим държавите членки, като им казваме какво да правят именно по отношение на всичко това, което е част от сферата на поверителните данни. Не искаме да узнаваме тези тайни на тайните служби, но бихме желали при всички положения да е, преодолеем е, проблемите, свързани с националните граници. Има сътрудничество в определени сфери, естествено, на равнище държави членки, както и в рамките на съвета. И е, комисията е, и съветът все още не могат да се разберат помежду си. Става дума за един междуинституционален конфликт. Как точно е НИСА да изпълни част от тези важни задачи, които сме си поставили във връзка с мрежовата и информационната сигурност. Предвиждаме във всеки случай определени задължения на държавите членки, които трябва да подават съобщения към комисията на европейско равнище в случаите, в които става дума за сериозни кибератаки. Целта е естествено. Казахме добре функционираща мрежова и информационна сигурност, но естествено нещата трябва да се уточнят и да се уточнят и потребностите за регламентиране. В никакъв случай не бива да дублираме изискванията и да повтаряме неща, които вече сме казали или сме вменили в дълг на държавите членки, но също времено трябва да уредим нещата така, че да се подобри условията за сътрудничество и между публични органи, между обществените органи и частните предприятия, частния сектор е, и естествено всичко това би трябвало да бъде в съответствие с е, националното и европейското законодателство. И така, ние смятаме, че е, в рамките на една на едно засилено сътрудничество по отношение на информационната и брежовата сигурност е, може е, да се преодолее е, една голяма част от проблемът, който съществува в момента. Също времено могат да се предотвратяват в по един много по-ефикасен начин рисковете, опасностите за нашата обща информационна и мрежова сигурност. Знаем, че отделните е, системи са тясно свързани, независимо от границите. Е, гражданите, обществените органи, естествено са заинтересовани от това, но има, както знаем, и класически престъпни е, структури, особено такива, които се занимават с търговия на е, хора, с е, е, финансови престъпления, е, не са е, особено щастливи, когато чуват за нашите е, планове. Естествено, че определени сектори вече са тясно свързани в рамките на една е, мрежа. И там сътрудничеството съществува вече и функционира отдавна, но съществуват и сектори, в които нещата изостават. А същевременно реалността ни притиска да вземем спешни мерки за обща защита и предотвратяване на кибератаките. В определени е, инфраструктури, в определени сектори, участниците на пазара е, осъзнават необходимостта от промени, е, така че в случаите, в които има директна заплаха от кибератака, съответните отговорни и компетентни органи ще трябва да подават съобщение към комисията като в случаите, в които, да кажем, се установява неизпълнение на това задължение, ние предвиждаме и съответните санкции. Има регулиращи органи, има компетентни органи в всяка национална държава. В някои случаи участниците на пазара и участниците в мрежите, информационните и технологични мрежи, е, държат е, на това да има повече от един компетентен орган. Е, мрежата за сътрудничество ще има и възможността да установява до каква степен е, се е, изпълняват изискванията, да кажем по отношение на енергийния пазар, на транспортните системи и така нататък. Но е, не всички предприятия ще бъдат засегнати и обхванати в една степен от тази директива, тъй като а, общите, е, общоевропейските е, енергийни системи, да кажем на общите е, инсталации за, в областта на енергетиката, ще подлежат на по-специфично регламентиране. Във всеки случай целта е всеки участник да е наясно с това, че всички ние, е, не само е, компетентните държавни органи, не само публичния сектор, но и частният сектор, включително и обикновените граждани в къщи, които използват непрекъснато информационни технологии, е, са много уязвими по отношение на сигурността и трябва да се предприемат спешни мерки съобщения за е, нарушения на е, изискванията по отношение на сигурността, за заплаха от е, кибератаки. Това е един много важен и нов е, момент, тъй като е, единствено операторът на дадена структура, на дадена мрежа би могъл надежно да оцени доколко сигурно функционира неговата система. Така че това е задължение както към държавите членки в определени случаи, така и към операторите, които или сами правят преглед на безопасността на своята мрежа или делегират тези правомощия на трето лице. Така че управлението на риска в самата инфраструктура трябва да бъде засилено. Съвсем конкретно се поставя искането за мерки във връзка с управлението на риска. Това е изискване, уточнено в член 15 е, което се отнася до задълженията на участниците на пазара. Но тук е, същевременно е, се предвижда и малко повече гъвкавост, един по-гъвкав подход, тъй като за някои от участниците на пазара изискванията в пълния им размер ще бъдат едно голямо затруднение. Но хубаво би било в определени случаи, естествено, цялата информация, която е от важно значение за обществеността да бъде предоставена, т.е. да въжи изискването за подаване на съобщения. В някои случаи обаче операторите е, трябва да се ръководят от съображения за поверителност е, и защита на данните и тогава е, ще влязат в сила съответните изключения или ограничения на това задължение за подаване на информация. В тази връзка, естествено, ще трябва да обсъдим нещата и с комисията Либе, и с комисията ИТРЕ, но това е въпрос на бъдеще, а сега нека да чуем представители на комисията. Господин Шмидт иска думата, може би. To be honest, it's an, uh, it, he has uh, written an, uh... Да, има писмен отговор, но тъй като тук има само докладчици в сянка, ще ви го предоставя и вие може да се запознаете с него. Добре, разпространете го сред нас. Господин Шмидт, аз също е, замествам колегата, който е болен. Той се извинява. Аз също трябва да изчита неговото изявление. Може би ще е по-добра идея да ви го предам. Много е добро становището. Um, Добре, значи ще си разменим становищата. Е, мисля, че докладчика може да ги прочете и после да ни ги представи накратко. Аз бих искал съвсем накратко да кажа нещичко. Общия подход, който следва господин Шваб, може да получи моята подкрепа в голяма степен. Мисля, че той се базира на първоначалните коментари, които направихме, когато обсъдихме за първи път директивата и оценката на въздействието. Както и вие посочихте, тук се предприемат някои важни политически дейности. Директивата е прекалено амбициозна смятам. Считам също така, че не трябва да подценяваме и това, което вече бе направено в държавите членки. Държавите членки се опитват да направят големи промени и предвиждат съответните процедури и ние не трябва да подкопаваме това. Относно задължителното докладване, мисля, че имаме голям проблем в това отношение. Задължителното докладване в някои обстоятелства може да възпре компаниите и да а, ги накара да не търсят някакви решения. Някои от дефинициите също трябва да бъдат преработени в контекста на задължителното докладване. Както и вие казахте, не трябва да се стига само до отметка на някакви котийки. Мисля, че можем да измислим нещо малко по-добро. Трябва да има и промяна на поведението, което се опитвате и вие да постигнете, но няма да го постигнем, като въвеждаме нова структура – и си разменяме доклади, в които човек просто трябва да постави една човка в някаква кутийка. Явно показахте какви са слабите страни, но трябва да бъдем по-прагматични в това отношение. Подкрепим общия подход, както казах. Считам също така, че изискванията за докладването трябва да бъдат реалистични, защото още веднъж питам, кой ще чете тези доклади? Имаме конкретни цели и начини за справяне с инцидентите и се нуждаем от прагматичен подход. Считам, че този комитет заедно с съвета и когато разглеждахме тази директива, както и нарушаването на правилата, стигнахме до определени заключения. Работихме усилено и решихме кои нива на нарушения трябва да бъдат докладвани. Нуждаем се от описание на случаите на нарушение, за да може да определим и какви да бъдат последствията. Струва ми се, че този подход е подходящ в този случай. Не казвам, че комисията не го е взела предвид, когато изготвяше директивата за защита на данните. Просто ми се струва, че комисията изисква прекалено подробни доклади, прекалено подробен обмен на информация, което не ни води до никъде. А просто трябва да се насочим към проблема и да го разрешим. Това трябва да. Струва ми се, че системата за обмен на информация не е добре развита. Трябва да помислим допълнително по нея. Изменение 9 е добро в това отношение. Трябва да бъдем още по-предпазливи. В това отношение нуждаем се от повече гъвкавост по отношение на плановете, а по предоставянето на повече поле на осмотрение на компетентните власти също съм съгласен. В Европейския съюз имаме 28 държави, членки, в тях има а, различни системи, различни механизми за справяне с този проблем. Струва ми се, че всеки трябва да може да се справи по един или друг начин с проблема. Не казвам, че не трябва да бъдем предпазливи, съвсем не хората, които желаят да злоупотребят, биха могли да го направят. Просто трябва да се съсредоточим и върху превенцията, да предприемем някакви превентивни мерки. И а, този път към бюрократичната процедура на докладване не ми се струва удачен. Нека да предвижим доклада в правилната посока. Поне това е моето мнение като докладчик в сянка. Някой друг да иска думата? Може би да чуем представителя на комисията и неговия отговор на доклада на господин Шваб. Да, благодаря ви. Добър ден на всички. Аз, господин председател, бих искал най-напред да благодаря на Андреас Шваб за добрия доклад. Този доклад представлява едно чудесно разбиране на нашите намерения, както и чудесно разбиране на съдържанието на директивата. Докладчика и комисията са на едно мнение в това отношение. По отношение на инцидентите на сигурността, те са свързани с националната сигурност, както правилно посочи и докладчика. Тази директива има за цел просперитета, растежа, работните места. Тя е, има за цел запазването на вътрешния пазар посредством засилването на информационната сигурност контекста на цифровия пазар. Ще се опитам да бъда кратък, като се спра на четири основни аспекта. Това са най-ключовите аспекти, според мен, в доклада на Андрея Шваб. Първо, възможността за наличието на повече от един компетентни органи на национално равнище. Няма проблем, нямаме нищо против това, при условие, че в доклада се посочи също така, че има и единно лице за контакт, което да осъществява сътрудничеството и да осъществява обмена на информация на европейско равнище. На второ място, приложното поле на управлението на риска. Член 14 на предложението по-точно. Ние, господин председател, сме изключително привързани към изискването за задължително докладване, защото в някои държави Системата на доброволно сътрудничество може да носи плодове, но пък в други държави членки сътрудничеството между операторите на пазара и компетентните власти, ако въобще има такива компетентни власти, това сътрудничество не работи или въобще не съществува. Затова считаме, че изискването за докладване, както и докладването за някои инциденти, е необходимо, за да може да се изработи национална стратегия. Това е необходимо, за да може също така да се подпомогнат операторите на пазара в случаите, в които те видят някакви инциденти. Тоест, отрицателните ефекти на инцидентите могат да бъдат смекчени по този начин. По обхвата на конкретната разпоредба – Осъзнавам, че сме амбициозни в това отношение, но нивото на амбициозност, по мое мнение, е оправдано. Сайтовете за разплащане, както и електронните магазини, могат да се считат за застрашителни оператори на пазара, защото на тези а, сайтове се осъществяват много плащания и фигурират финансовите данни на потребителите. Затова е много важно да се осигури последователност при разплащането от една страна и от друга страна да се вземе предвид и още нещо, което предвиждаме в нашето предложение, да се вземе предвид самата транзакция. Търсачките също са много важни, както и социалните мрежи. Социалните мрежи се превърнаха в центрове на комуникация, които имат огромни ефекти чрез тях човек има достъп до всичко. Те са център, който позволява на всички да се свързват в Европа. И не бих се изненадал, ако след няколко години в Европа услугите като Twitter или Facebook започна да играят още по-голяма роля при свързването на хората, отколкото традиционните услуги, които предоставят в момента далеко съобщителните мрежи. По принципа на пропорционалност и въпроса, кои инциденти трябва да бъдат обект на докладване, ние тук чисто и просто сме копирали член 38 на директивата и изискванията, които са залегнали в него. Ако считате, че трябва да бъдем малко по-описателни и да опишеме случаите, в които инцидента се отразява на основната услуга, която предоставя съответния оператор, добре. Нямаме нищо против. Можем да бъдем по-специфични в конкретния текст. По този начин ще имаме и по-голяма правна яснота. Така че, повтарям, съгласни сме с докладчика и в това отношение. Във връзка с отговорността на последно място, считаме, че е добре тя да се включи в приложното поле на директивата. Оператора на критична инфраструктура, както и всеки един оператор на пазара, извлича някаква полза, ако оператора на пазара може да докаже, че е бил задължен от изискванията на предложението и че ги е изпълнил, то тогава ще ни е много лесно да а, осъществим и презумцията за необходимото старание. В този случай оператора на пазара няма да бъде наказателно отговорен или гражданско правно отговорен. Просто може да вменим тази презумпция за надлежно старание за операторите на пазара. И това може да бъде включено в приложното поле на директивата, като по този начин това, тази презумпция ще бъде задължителна за операторите на пазара. Благодаря. Много ви благодаря за ясните отговори. Андреас, искаш ли да кажеш нещо в заключение и евентуално да ни поставиш измененията в графика. Ами, господин председател, мисля, че трябва да използваме 40-те минути, които ни остават. Аз съм се приготвила и цяло реч, но разбира се, шегувам се. Радвам се, че като цяло сте съгласни с предложения от, мой, от мен подход. Смятам, че трябва също така да обсъдим допълнително въпросите, които бяха повдигнати в различните ам, коментари. Още веднъж благодаря на колегите, които в сянка, които са изготвили бележките и на колегите, които ми ги предадоха. А, на представителите на най-кратко ще ви представя техните съдържание. Като цяло, първият колега е съгласен с мен, но би искал да види да, да няма диспропорционални задължения в предложението. Според мен такива няма в момента, но като цяло съм съгласен да изключим всички микропредприятия. Разбира се, можем да обсъдим въпроса за малките и средни предприятия, но е възможно но тази дискусия да се окаже доста сложна. Господин Енгстрюм дава по-подробни разяснения. Той явно предпочита препоръка пред директива, защото според него държавите членки не са най- в най-добра позиция да дават препоръки относно киберсигурността предвид настоящия политически климат обаче, ми се струва, че това е по-скоро комплимент, а не критика. В този случай той смята, че директивата е по-добро предложение и подкрепя е, изменението на докладчика в това отношение. Така че като цяло съм много оптимистично настроен от тези два коментара. И накрая е, искам да подчертая, че вече съм работил с Джузепе в е, началото по директивата за правата на потребителите и държа, искам да се върна на този въпрос. Директивата след предложените изменения предполагат, че доставчиците за на критична инфраструктура, които доказват, е, че е, тяхната инфраструктура има критично значение за кибер е, помешеността, само тези доставчици са длъжни да докладват важни инциденти. Тоест, на първо място се предвижда намаляване на приложното поле, защото по този начин се връщаме към директивата за критичната инфраструктура и изключваме два сектора, които бяха включени от Европейската комисия. Естествено, може да се обсъжда дали това е правилен подход или не, но ми се струва, че тук говорим за значително намаляване на, прилож... на приложното поле. И в това намалено приложено поле не се увеличава задължението за докладване. Но всичко това трябва да се вписва в някаква логика и ми се струва, че трябва да има все пак някакво докладване на сериозните а, инциденти. В противен случай няма да има ни... системата няма да може да функционира. Второто предложение е държавната администрация да не се включва в приложното поле, но аз смятам, че държавната администрация трябва по своето естество да е задължена да докладва, защото като цяло това е критична инфраструктура. А когато говоря за държавна администрация, говоря за 100%, 100 държавна администрация. А други смесени дружества или частния сектор може да попадне в приложеното поле. Всичко зависи от това до каква степен става въпрос за инфраструктура, която потенциално може да бъде заплаха на кибератаки. В заключение, господин председател, струва мисля, че разполагаме с невъзможни, ам, с много възможности Знам, че има разминаване на мнението между държавите членки. Знам, че някои а, бих искали изобщо да се отхвърли цялата директива. Но предвид а, контекст и а, политическо състояние, както казва и колегата Енгстрем, не можем да кажем просто, че опит и за постигнатата на тази директива е прекалено амбициозен. Смятам, че и самите граждани трябва да поемат своята отговорност и смятам, че инфраструктурата, която действително е от критична важност за гражданите, ще попадне в приложното поле на тази директива. Имах, проведох редица за срещи през изминалият месец за даване на определение на критична инфраструктура. И тук ми се ще ви дам пример. Според някой трябва да включи в приложното поле и медиите, защото в случай на кризата хората трябва да имат достъп до BBC. Но ако BBC не функционира, те ще имат достъп до CNN или други медии. Тоест, от този принцип, пример става ясно, че гражданите винаги имат възможност да прибегнат до друга възможност. Само в много специфични области, които сме включили в приложното поле тук, има наистина критична значение и за това трябва да направим всичко възможно, за да запазим киберсигурността на тези структури. Затова и ще се радвам, ако на следващото ни седание ще можем, имаме възможността да обсъдим и някои конкретни предложения за изменения. Все още не е ясно кога ще бъде Крайния срок за внасяне на изменение 24 е септември или 1 октомври. Решението е ваше. Аз лично смятам, че е по-добре да изберем по-ранния срок. Директивата вече беше предложена през месец юни. И затова смятам, че колегите вече са се запознали и крайният срок по 24 септември ми се струва съвсем уместен. По този начин, след гласуването в комисията ИТРЕ, ще дадем възможност държавите членки за по-дълъг период на разглеждане на първо четене. Ще се радвам на по-тъчните ни обсъждания и благодаря на всички ви за вниманието. Председателят струва мисля, че предложението за крайен срок 24 септември е съвсем уместно. Действително трябва да чакаме и приноса на Комисията по промишленост. Доколкото разбирам, вече сте се свързали с Комисията по граждански права. Доколкото разбирам, те имат докладчики, вече са готови с работата така че явно имам един добър график. Предвид за значителното забавяне по директивата за защита на личните данни, трябва ясно да подчертаем, че подобно забавяне е недопустимо в този случай и че те явно трябва да продължат да работят. А, понеже очевидно не си вършат работа по директивата за защита на личните данни, предвид ширите забавянето, може би ще имат време да отделят на това досие. Така че ще видим какво ще се случи от тук нататък. Ще, ако се не можете, се срещна с председателя на комисията и с а, определението от тях за докладчик. В момента обаче пътите ни са вързани Сигурна съм обаче, че Андрея Шваб ще свърши отлично работа си в ръководенето на работата по това досие. Благодаря ви за присъствието. След това приключваме нашето заседание. Следващото заседание ще бъде на 25 септември от 9 сутринта до 6 след обед. А на следващият, на 26 септември ще гласуваме от 10 часа. С нетърпение ще се видим тогава. Благодаря на среди които ни седяха в интернет и на всички присъщи в залата и ви желая приятна вечер.